Good morning, everybody. I am really sorry uh, that I don't have a perfect German attitude as... Добро утро на всички. Очакваме докладчика по първата точка, господин Целер. В момента се опитваме да се свържем с него. Наистина съжалявам за закъснението. Когато дойде господин Целер, ще почерпи всички с закуска. Предлагам да започнем с точка 10 сред нас е представителят на Европейската сметна палата, господин Фигей Редо, Бих му била благодарна, ако той започне сега по тази точка. Междувременно ще изчакаме господин Целер. Господин Целер ще представлява господин Сарвама и по точка 10, т.е. той ще трябва да се изкаже и по двете точки, но предлагам да започнем с представянето на члена на Сметната палата докато чакаме. Съжалявам за това. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по бюджетен контрол, госпожи и господа. За мен е чест да представя на вашата комисия доклада на Европейската сметна палата за новата роля на сертифициращите органи по отношение на разходите за ОСП. Ще ви представя основните констатации от този одит. Съвсем накратко за целта ще се спра върху четири въпроса, които се съдържат и в презентацията ми в PowerPoint. Надявам се, че виждате слайдовете. Първият въпрос е защо е необходим този одит? Вторият какви въпроси си зададохме и какво проверихме? Третият въпрос какви са констатациите ни? И четвъртият какво препоръчваме. Това са четирите основни въпроса, които ще допринесат и за по-доброто разбиране на одита. Първо, защо извършихме този одит? Ще цитирам някои данни, с които всички вие тук сте добре запознати. Европейският съюз инвестира 363 милиарда евро в ОСП за настоящия многогодишен период. Това съответства на 38% от многогодишната финансова рамка. Както Знаете добре, тези разходи се управляват по принципа на споделеното управление от комисията и от държавите членки. Става дума за средства от бюджета на Европейския съюз в огромен размер. Както ще видим по-нататък, Става дума и за много деликатен въпрос, а именно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Този одит е свързан с новата роля на сертифициращите органи. Това са органи в държавите членки. Тези органи изпълняват нова функция от финансова година 2015 насам – тази нова функция се състои основно в излизането с становище за законосъобразността и редовността на разходите, за които е изискано възстановяване от страна на Европейската комисия. Основният въпрос е свързан с законосъобразността и редовността на разходите с защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. От 2015 година насам сертифициращите органи играят основна роля в модела за получаване на увереност, прилаган от Европейската комисия. Крайната цел е да се прилага единен одит. Идеята за единния одит бе разработена по силата на европейското законодателство. Затова използваме това понятие. Второ, какви въпроси си зададохме? Първият най-важен въпрос е новата функция на сертифициращите органи, а именно излизане със становище за законосъобразността и редовността на разходите, стъпка напред ли е към въвеждането на единен одит, така както се изисква от законодателството на Европейския съюз? Вторият въпрос – Новата рамка дава ли възможност на тези органи да излязат със становище за законосъобразността и редовността на разходите по ОСП в съответствие с законодателството и международно приетите аудитни стандарти? На тези два въпроса се опитахме да намерим отговор. Какво анализирахме? за да си отговорим на тези въпроси. Първо, разгледахме насоките на комисията за сертифициращите органи. Тези насоки са приложими от първата година на прилагането на новия модел на САМ, от 2015 за да установим дали се спазват този нов модел, разгледахме насоките на комисията с цел да установим дали е направена подходяща оценка на риска, както и дали е имало представителни извадки. Искахме също да видим дали в достатъчна степен са били направени проверки по същество, както и дали е имало правил, правилен разчет на процента на грешки, дали е имало и аудиторско становище. Получихме необходимите за одита данни от комисията и от държавите членки. Направихме проучване в 13 държави членки, което обхвана 63% от разходите по ОСП. Също на ниво държави членки посетихме 6 държави членки. Какви са констатациите от одита ни? Основните заключения са следните. Първо, сертифициращите органи и по-точно тяхната нова функция а именно да излязат със становище за законосъобразността и редовността на разходите, положително на мярка с цел въвеждането на единен одит. Защо? Защото държавите членки ще могат да подсилят проверките, да намалят общите разходи за одит, както и защото Комисията и Европейската сметна палата ще могат да получат увереност за законосъобразността и редовността на разходите. Въпреки това, според нас, през 2015 година моделът за получаване на увереност на комисията продължава да се основава на резултатите от проверките в държавите членки. Уредбата, разработена за първата година от функциониране на сертифициращите органи в новата им роля, има значителни слабости по отношение на структурата. Поради това становищата на сертифициращите органи за законосъобразността и редовността не отговарят на приложимите стандарти и правила в ред важни области. Какво препоръчваме на базата на тези свои констатации. Имаме две основни препоръки. Първо, през идните години комисията би трябвало да използва резултатите от работата на сертифициращите органи като основен елемент от модела си за получаване на увереност за законосъобразността и редовността на разходите по ОСП. Излизаме с тази препоръка защото тя се основава на финансовия регламент. Втората ни основна препоръка е, че комисията трябва да преразгледа насоките си. Въпросът е как според нас би следвало комисията да го направи. Първата ни препоръка във връзка с това преразглеждане на насоките е оценката на риска от страна на сертифициращите органи да се основава на проверките по същество и повторните проверки. Не бива да се използва матрицата за акредитиране, така както е било направено през 2015. Втората ни препоръка. Според нас би трябвало да има гаранции за правенето на извадки съгласно интегрираната система за администриране и контрол. Тези извадки трябва да са представителни. Освен това, трябва да се правят своевременно проверки от страна на сертифициращите органи на места. Разплащателните агенции не бива да разполагат с информация за извадката. Третата ни препоръка за преразглеждането е, че извадките, които не се основават на интегрираната система за администриране и контрол, трябва да се основават на плащанията. Четвъртата ни препоръка е, по отношение на възможността за проверки по същество по места, а не само на базата на предварителното изпълнение. Трябва също така процентът на грешки да се изчислява на базата на единния одит. И накрая процентът на грешки трябва да е представителен за проверените а, субекти по аудиторското становище. Това са нашите основни препоръки по този въпрос. Според нас, според членовете на Светната палата, всичко, което е било направено във връзка с новите правила за сертифициращите органи, е положителна стъпка напред – при аудитирането на разходите по ОСП. Според мен, но това е моето лично мнение, установихме ползотворни работни взаимоотношения с комисията по всички тези въпроси. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Благодаря за много обстойното изложение. Докладчик по това досие е Петри Сарвама. Днес той ще бъде представляван от господин Целер. Давам думата на господин Целер, за да ни изложи коментарите на докладчика. След това ще дам думата на докладчиците в сянка. Може би междувременно ще дойде и представителят на комисията. Благодаря, госпожо председател. Извинете ме, че закъснях и аз съм жертва на трафика в Брюксел. Нека сега да представя мнението на господин Сава, нашият координатор, който за съжаление не може да присъства днес. Затова той ме помоли да представя неговите бележки. Господин Петри Сервама иска да благодари на Европейската сметна палата за отличната работа по този толкова важен въпрос. Специалният доклад – излиза с съвсем навремени е, бележки за одита за разходите и парламента приема техните е, заключения и препоръки. Препоръките са многобройни. Комисията приема повечето от тях и ще обмисля как да ги приложи. Приветстваме, че има напредък, но съжаляваме, че единния одит не функционира в пълния си капацитет. Сертифициращите органи могат да се използват само в ограничен мащаб, защото има определени слабости. Тези е, слабости довеждат до това, че мненията на сертифициращите органи не винаги съвпадат с методите на извършване на одита. За това трябва да се работи и по методологията за установяване на законността на разходите. Трябва да има и е, насоки за е, работния метод, за да може да има и сигурност при вътрешните проверки. Също така се поставя въпроса за непригодността на статистическата извадка и ненадежните заключения, които се базират на грешно изчислена коефициентна грешка. Необходимо е да се разработят методи за получаване на надежни данни за съответните модели комисията трябва активно да излиза с насоки към сертифициращите органи в това отношение. Също трябва да се излиза с становище за обхвата и качествата, за да може да има възможности за контрол, да се наложи актуализиране, където е необходимо на заключенията и е, да се направи така, че е, процента на грешката да не се натрупва с общата грешка. Необходимо е да има насоки пределно ясни в това отношение, за да няма е, недоразумение при финансовите корекции. Също така призоваваме комисията да излезе със съответно решение за синхронизиране на провеждането на транзакциите, за които се правят проверки на място. Считаме, че трябва да се сложи повече акцент върху контролна база риск и на контролните системи на страните членки. Моделът на контрол е все още твърде затрудняващ страните членки, особено тези страни, където няма много нередности и е, грешки. Техните системи, когато са доказали, че са достатъчно надежни, могат да бъдат е, подсигурени с други методи. Трябва да се използват и нови технологии в е, по-голяма мяра при е, контролиране на разходите на ОСП. Примерно, може да се извършва контрол с сателит. И тогава няма нужда от прекомерни проверки на място. Целта на единния одит е да има ефективен контрол, добре функциониращи административни системи и по-малко бюрократично бреме комисията трябва да предостави по-малко нива на системата на контрол и по-добро изпълняване на основните приоритети за бенефициентите. Трябва съответните органи да поемат своята отговорност за ефективното провеждане на проверките, а комисията да осигури еднаквост на провежданите методи на проверка. Също така призоваваме комисията да се направят допълнителни усилия за преодоляване на проблемите, да се разработи методология за е, единен, е, действително единен метод за одит. И накрая господин Савама благодари. Председателката, благодаря. Благодаря ви за това, че представихте мнението на докладчикът. Нямаме от социалистите и демократите докладчик в сянка. Аз съм докладчик в сянка от АОД, затова мога да повдигна и няколко теми. Първо благодаря за изчерпателния доклад на Съдебната палата. Много добре изготвен е работния документ с всички препоръки. Модела за единния одит е, е основен момент в опростяването. Е, затова трябва да работим, да го разгледаме съвсем отблизо, да упражняваме контрол и да искаме комисията да се изпълнява отговорностите относно ефективното е, разходване на средства по ОСП. Така ще се изгради и сътрудничество и доверие всеки, който се занимава с дейност по ОСП, трябва да поеме своята част от отговорността. Първо, трябва да се продолеят грешки, проблемите в настоящия модел, да се е, споделят най-добрите практики, за да се постигне максимална ефективност в модела за единен одит. Надявам се, че е, така, мнението на комисията, че повечето от е, препоръките на Сметната палата е, ще бъдат изпълнени през 2008, ще се окаже вярно. Е, ще дам сега е, думата е, на депутати и след това на представител на комисията. Заповядайте, господин Плагана. Благодаря. Няколко въпроса имам. Аз е, съм представител на земеделски производители, разбира се и на гражданите от моя избирателен район, но специално в земеделието се сблъскват фермерите с все повече бюрокрация. Надявам се, че тук няма да създадем още един елемент от нея. Питам се, е, Комисар Хоган непрекъснато говори за опростяване. Как всичко това ще се впише в неговите призиви? А, фермерите трябва да са убедени, е, че проверките са достатъчно независими. Примерно в Ирландия няма точно такава увереност. Освен това, а, така счита се, че трябва да има обществен надзор над всек, всеки разходван евроцент – Добре, е, фермерите трябва да спазват всички разпоредби и те са обект на санкции, но от друга страна, страните членки, когато не се изпълняват задълженията, за тях няма санкции. И ако се върна на така първия въпрос, ще има ли още един слой проверки, бюрокрация и как точно това се съотнася с идеята за упростяване? Благодаря. Ако няма други желания за изказвания, давам думата на представителя на Генерална дирекция Агри. Заповядайте. Извинете, че така поради необходимост да бъдем гъвкави започнахме без вас, но съм убедена, че ще можете да реагирате. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати, уважаеми представители на Сметната палата. Нека да ви представя виждането на комисията за, по темата, която разглеждаме днес. 70 милиарда е цифрата, за която става дума. И ние имаме за цел да се подобри ефективността на контрола. Не, не става дума за по-малко контрол, а по-скоро по-добър. Процента на грешката а, спада по ОСП с всяка година. Първа, сега сме първата година на изпълнение на схемата за директни плащания и там нещата тръгват по-трудно. Сега става дума за една пирамида от а, е, системи за контрол, като а, е, плащащата агенция започват и след това всеки следващ слой контрол се е, опира на предходните накрая се идентифицират пропуските в системите за управление и контрол, които са в основата на грешките. Така страните членки имат възможност да предприемат съответните коригиращи мерки. Тоест, новата роля на сертифициращите органи не е да бъдат альтернатива на вече добре функциониращия модел на проверки, а да подсили този модел, да може да се действа по-бързо от страна на страните членки, там където се идентифицират пропуски от националния аудитор т.е. да има по-ефективен контрол и по-ефективен процес на отстраняване на грешките. Също искаме да се намали броя на проверките на място, за да може да сме сигурни, че е, там, където процента на грешката е под 2%. Девет страни членки вече са се възползвали от възможността да намалят първичните проверки на място, защото сертифициращите органи са излязли с становището, че модела е достатъчно надежден и има достатъчно гаранции. Значи девет страни вече се възползват от едни много сериозни ползи за земеделските стопани е, в смисъл на намалени проверки. Тогава вече и одита, извършен от страна на комисията, ще се прехвърли към сертифициращите органи. Това е подхода на единния одит. Методологичните слабости, които коментира Сметната палата – са отчетени в новите насоки на комисията и ще започнат да бъдат прилагани тези насоки от 2018 година на доброволна основа. Те ще бъдат задължителни за всички от 2019. Сертифициращите органи през 2008 ще трябва да дадат становище за разходите и от 2019 трябва да извършват на място работа за предходната година, т.е. 2019 за 2018. След дълги обсъждания в комисията решихме 2018 по тази причина да остане доброволна за спазване на насоките, защото някои страни членки няма да могат да започнат да приложат този метод още от 2017, т.е. сега. Насоките има къде да се, какво да се подобрява в насоките на комисията. Сертифициращите органи е, могат да дават и становища за законността и допустимостта. Този механизъм може да се използва. Е, казах вече, че 9 страни членки се възползват от работата на сертифициращите органи, за да намалят проверките на място. Комисията не е съгласна с препоръката на Сметната палата да се извършват транзакции на място от сертифициращите органи за транзакции, извършвани от заплащащите агенции. Защо? Защото основната цел на сертифициращите цена, е, органи е да установят е, надежността на проверките и да видят дали има разлики, ако има такива. Така се а, е, определя и степента на не а, е, спазване. А, и тази цифра се а, е, използва от комисията в допълнение на, на, на цифрата, оповестена от плащащите агенции като процентна грешка. Тоест, две различни цифри се използват съвместно. Комисията ще продължи да работи за единия одит, като системата ще даде повече гаранции за правилното функциониране и трябва и би следвало да намали работата по одити, включително и на Сметната палата. Благодаря. Оглеждам се да видя дали в залата има други колеги, които искат да се изкажат. Ако не, нека да чуем реакцията на Сметната палата към изказването на комисията. Благодаря. Позицията на комисията вече ни е известна, естествено, и е, ние считаме, че е, много позитивно, плодотворно е сътрудничеството ни с тях по отношение и на обмен на мнения, включително и по време на изготвяне на настоящият одит. И в отговор на казаното до тук ще кажа следното. Новият модел, този нов модел за единен одит, както е, казахте и вие, госпожо председател, е едно е, от възможните решения за реално опростяване, когато, разбира се, има доверие между различните участници в е, процеса на контрол за ефективното разходване на средствата не става дума за повече административно бреме, по-скоро за повече, малко и по-добри инспекции. Така, същото подчертава и комисията. И Що се отнася до анализа, който ние направихме на насоките на комисията за 2015, Наясно сме, че, има, че е имало трудности. Това беше първата година за прилагане и на насоките, и за влизане е, в, е, на сертифициращите органи в тяхната нова роля. Но считаме, че има реални проблеми в самото разработване на цялата рамка, за, изготвена от комисията за тази година. Определено имаше проблеми в начина на разработването й. Комисията е готова да се съгласи. Е, доказателство за това е, че дори е, комисията си даде сметка и изготви нови насоки, е, които, както сега чухме, страните членки ще прилагат доброволно 2018 година. Един от проблемите, а, голяма част от проблемите, които идентифицирахме, се преодоляват с новите насоки. Та определено имаше проблеми в разработването на а, общата рамка и за това комисията бе склонна да приеме нашите препоръки в голямата им част. А, възможността сертифициращите органи да извършват инспекции на място, когато това не е предвидено в насоките, имам следния коментар по този въпрос. Европейския регламент гласи, че сертифициращите органи са оперативно независими органи за одит – и след като те са оперативно независими, трябва да имаме предвид, особено като се знаят и международните одит стандарти, трябва да имаме предвид, че тези сертифициращи органи трябва да имат възможността да извършват всички проверки, които според тях е, са необходими, за да излязат те със становище за законността на транзакциите. Това за нас е основен момент в изпълнение на регламента. Там също се казва, че всички системи трябва да съответстват на международните стандарти. И като общо заключение, нека да повторя, а, че това е една много а, удачна стъпка към новият модел. Ако всичко функционира както трябва, земеделските стопани ще се сблъскват с по-малко бюрокрация, ще се разходват по-малко средства за контрол като цяло в Европейския съюз и като цяло ще имаме по-висока степен на ефективност. Благодаря. Благодаря, господин Фигейредо. Благодаря ви за подробните разяснения. С удоволствие ще работим заедно с вас и по други специални доклади. Сега се връщаме на точка 9. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година. Водещата комисия е комисията по бюджети. Нашата комисия излиза със становище. Докладчик по това становище е господин Целер. Колега, давам ви думата. След това ще се изкажат докладчиците в сянка и представителят на комисията. Благодаря, госпожо председател. Бюджетът за финансовата 2018 година е свързан с една дискусия, защото предварително беше предвидено да се включи това в средносрочния преглед, що се отнася до изпълнението на многогодишната финансова рамка. Обаче, средносрочния баланс за а, настоящия период на подпомагане по причини, които са свързани с а, излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, но не само от тези причини беше отложено, така че ние сега още веднъж ще имаме годишен бюджет за 2018 година, който е изграден на досегашните информации, на досегашните познания за изпълнението на бюджета съгласно годишната финансова рамка. Респективно комисията е представила предложение на тази база. Сега през миналите години мога да кажа, че сме установявали, че от една страна средствата от европейския бюджет, предвид е, много образните предизвикателства, пред които се намира Европейския съюз, са ограничени и разбира се, това е обект на изискване от нашата комисия средствата да се изразходват ефективно и ефикасно. Естествено, не трябва да губим от поглед основните цели. Също така и да си служим с инструментите, които предоставя бюджета на Европейския съюз като обърнем особено внимание на економическия растеж, създаването на работни места, но не бива да губим от поглед и европейската идея за солидарност, което пък от своя страна ни поставя пред нови предизвикателства, свързани с миграционната криза и необходимостта от хуманитарна помощ, също така и въпроси, свързани с външната и вътрешната сигурност на Европейския съюз. Тези аспекти също се добавиха и те също имат отражение върху нашия бюджет. По тази причина ние подкрепяме идеята спрямо бюджет 2017 година плащанията да се увеличат с 8,1% и тук следва да се отчита факта, че през 2018 година ще бъдем в петата година от текущия период и мерките, които се финансират от европейските структурни и инвестиционни фондове, вече дават първи резултати и това вече пък от своя страна ще доведе до необходимост от плащания. Петата година от текущия период – на финансиране означава, че една голяма част от предвидените плащания и мерки за финансиране ще бъдат взети от нови, са свързани с новите програми. 6% от плащанията са по стари програми от периода преди 2014 година. И се надяваме, че ще можем да приключим на време. В нашето становище отделяме място на оперативните процеси, които са свързани с бюджет 2018 година. Приветстваме факта, че комисията за първи път отчита бюджета базиран на ефективност и ефикасност, но от друга страна не се следва изцяло принципа Budget on Results, така че ще трябва да се спрем на въпроса или по-скоро е, се посвещава по-голямо внимание на въпроса за плащанията, а не толкова на политическите цели, които трябва да се достигнат и необходимостта за тяхното финансиране. Смятам, че тук трябва повече прецизност. Резултата се измерва с програма с 700 показатели и има различни типологии, които дават възможност за измерване на резултата. Те са свързани с 160 и 228 специфични цели. Използват се показатели, които предоставят контекстуална информация, например – европейската цел 3% от БВП за изследователска и развойна дейност. Това се споменава от държавите членки и съдържа показател, който измерва съотношението на изследователски персонал в Европейския съюз прямо активното население на Европейския съюз. Всъщност това са неща, които разбира се не са свързани на първо място с нашия бюджет. Става дума за една обща цел, която държавите членки са формулирали. И освен това, Има и много детални показатели при определени програми, например, колко участници са били включени в е, тях, така че да се получи информация и за такива факти, така че виждате, че показателите са в много голям обхват. За съжаление, не всички показатели са на годишна база и много често показателите по различните програми са различни и с тях се работи по различен начин. Още веднъж искам да повторя, че нашия подход бюджет фокусиран върху резултатите за първи път се включва в подготовката на бюджета за 2018 година и ние приветстваме този факт, но начинът по който се формулира този подход, не съответства изцяло на нашите представи и тук ние бихме искали малко по- точна информация дали на годишна база могат да бъдат постигнати набелязаните цели в рамките на отделните програми. Що се отнася до секторните политики, ние установяваме, че сега, нали, разгледахме темата за селското стопанство, да установяваме, че 80% от плащанията са насочени само към 20% реципиенти, така че ролята, която трябва да играе ОСП, трябва да предвижда и механизъм за пазарна стабилност. Смятам, че тук би трябвало да се поработи повече от наша страна. Какви точно цели трябва да се постигнат с селскостопанската политика, за да не изглеждат нещата така, че тук формално се е, изразходват средства и е, то в полза на най-големите земеделски стопанства. Така че тук е, ще трябва да проведем дискусия, като аз знам много добре, че това ще бъде истинско предизвикателство да водим тази дискусия с колегите от Комисията по селско стопанство. Освен това, Комисията установява, че е трудно, дори невъзможно да се извърши е, преценка на разходите, т.е. за всяка държава членка по-отделно, да се извърши предварителна оценка на разходите за преодоляване на бежанската криза. Тук е, комисията изготвя известни прогнози, колко средства би изисквала тази политика и тук вече искаме малко по-точна информация, е, как точно комисията извършва тези преценки. Освен това, Има редица финансови инструменти, както винаги, и тук е, желаем повече прозрачност при тяхното използване. Желаем да ни бъде предоставена такава информация, също така и е, най-вече е, като се има предвид е, втората половина от е, програмния период, в която се намираме, така че желаем повече информация и за целите в рамките на този програмен период. И последно, но не на последно място, преговорите за Брексит вече започнаха най-накрая след много първоначални трудности. Годината 2018 година няма да бъде белязана от излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, т.е. няма да се почувства бремето на плащанията, които би трябвало да извърши Обединеното кралство, така че тук вече желаем информация от комисията, какви ще бъдат резултатите от преговорите за излизане от Европейския съюз и как това ще се отрази на изготвянето на бъдещите бюджети и също така и бюджета на база 2018 година. Очаквам с интерес дискусията по това становище. For... Благодаря ви за много подробното изложение. Получих актуална информация от секретарията. Вчера, от вчера насам Обединеното кралство вече не блокира междинния преглед на МФР. Вчера съветът е одобрил междинния преглед. Това е настоящото състояние, господин Целер. Благодаря. Вчера Участвах в ам, преговорите Европейски съюз АКТБ в Малта. Затова и не разполагах с тази информация. Благодаря, че ни я дадохте. Председателката, добре е всички тук да разполагаме с актуална информация. Господин Али. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Целер. Първо искам да ви поздравя с становището за бюджета за финансовата 2018 година. Оценяваме подхода, който сте възприели в доклада правите оценка на това доколко системата на съставяне на бюджет ориентиран към резултати е била взета предвид при съставянето на бюджета за 2018. Важно е да се приложи този модел, ако искаме по-ефективно и по-ефикасно да използваме финансовите си ресурси. Във връзка с това е важно да се упрости процесът на изпълнение и контрол и да се намали процентът на нередностите. Освен това, има и някои проблеми, свързани с съставянето на бюджета за 2018 година, свързани с постигането на основните приоритети и реализирането на основните политики на Съюза. Първо, трябва адекватно да реагираме на новите предизвикателства, свързани с новите геополитически условия. От управлението на миграцията и до охраната на външните ни граници и сигурността на гражданите. Ако по бюджета не могат да се заделят необходимите средства в тези области, то изпълнението на съответните програми ще е много трудно. Това ще се отрази върху последващия контрол. През 2018 програмите по кохезионната политика трябва вече напълно да се задействат. За това ще са необходими и достатъчни бюджетни кредити. Не бива да има забавене по изпълнението на тези програми. Не може отново да се забавят както изпълнението, така и плащането. Да се забавят до последния момент, тъй като така ще се увеличи броя броят на нередностите. На следващо място общите цели на ОСП, като устойчиво производство на храни, устойчиво управление на природните ресурси и развитие на селските райони в Европейския съюз. По тези цели бюджетните кредити за поети ангажименти по функция 2 възлизат на почти 60 милиарда евро. Това съставлява увеличение от 1,7% в сравнение с 2017. Бюджетните кредити за плащания пък са увеличени с 2,6%. Това не е много голямо увеличение, но трябва да бъде запазено, за да може да се постигнат добри резултати по тази важна политика. Четвърто, във връзка с нестабилните пазари на сълскостопански продукти и климатичните промени, по бюджета за 2018 трябва да има достатъчен резерв за смекчаване на последиците от колебанията в цените на сълскостопански продукти. И накрая, нека отново изтъкна значимостта на следващия бюджет за постигането на целите ни за устойчивост, економическо сближаване и заетост, най-вече сред младежите. Тези така важни приоритети трябва да бъдат реализирани чрез адекватното разпределяне на финансовите ресурси по области на политика на Европейския съюз. Председателката благодаря. Още един колега от България, господин Пирински. Благодаря, госпожо председател. Също искам да благодаря на докладчика за много обстойното, както казахте и вие, изложение. Бюджетът на Европейския съюз за 2018 година, както и основният въпрос от гледна точка на методите, е как да изпълним един бюджет ориентиран към резултати. Как да приложим подхода на бюджет ориентиран към резултати? Комисията заяви, че за целта трябва да се установи една нова култура – както при внасянето на промени в бюджета, така и при изпълнението им. 2018 година ще е проверка на това доколко в условията на ограничени ресурси действително сме в състояние да ги използваме по възможно най-ефикасния начин за постигането на резултати. Във връзка с това искам да задам няколко въпроса. Това са въпроси, които възникват във връзка с ориентирането към резултати. В основата на този подход, както заявява комисията, е постигането на баланс между спазването на процедурните изисквания и изпълнението, постигането на резултати. Винаги сме заявявали, че трябва да следим нередностите и процента на грешки, но че едновременно с това трябва да се обръща поне също толкова голямо внимание и на постигнатите резултати както и на показателите за възможно най-резултатното измерване на резултатите. Тази връзка между показателите и резултатите е свързана с два елемента, по които трябва да сме внимателни. Ако правим измерванията на годишна основа, имам предвид измерването на резултатите чрез показатели, то ще има риск от отрицателен ефект върху инвестициите, а инвестиционният процес е многолик и се прави в дългосрочен план. Много ще е трудно за срок от 9-10 години да има точни показатели за всяка година. Трябва да има баланс между разработването и прилагането на показатели – и сложността и времетраенето на процеса на разпределяне на бюджетни средства за различни области. Има и още един риск, който се крие в една от възможностите визирани от комисията и в становището. Ако за дадена година, например, се установи, че една програма не се изпълнява според очакванията, то тогава би било вероятно компетентните органи да се изкушат да намалят средствата или да ги преразпределят. Особено в момент, когато има нужда от ресурси. Трябва да се сведе до минимум една такава практика, тъй като програмите първоначално са договорени с цел постигане на някакви резултати. Ако в средата на програмния период се съкратят ресурсите по програмите, то това може да доведе до постигането на точно обратното, т.е. на много лоши резултати. Ще се спра върху нещо, което се упоменава в точка 2 от становището. Тук има препратка към резолюцията на Европейския парламент от 2013 година. В нея се призовава за установяването на модел на публичните бюджети, ориентиран към изпълнението, т.е. във всеки бюджетен ред да залегнат цели, които, чието постигане да бъде измерено чрез показатели за изпълнение. По този въпрос се водят много важни дебати с комисията. Тя също визира въпроса, заявявайки, че бюджетът е ориентиран към инвестиции и че е по-скоро с многогодишен, а не годишен характер. Това прави установяването на автоматична връзка между информацията за изпълнението и разпределянето на бюджетни средства трудно, дори почти невъзможно. А, бих искал комисията да вземе отношение по този сложен въпрос за установяването на бюджетен модел, ориентиран към резултати и едновременно с това вземане предвид на многогодишния характер на разпределянето на бюджетните средства. В точка 2 има също една много важна препратка за оперативните разходи и програмните декларации. Тук има една формулировка, по която бих искал разяснение от докладчика. В точка 2 се твърди, че обичайният метод бюджетиране по дейности следва да се комбинира с метод основан на изпълнението. Мисля, че тук са необходими някои разяснения – тъй като по дефиниция, когато се съставя бюджетът, преди това са били определени политическите цели. Не е много ясно в случая защо се предлага бюджетирането по дейности да се допълни от данни за изпълнението. Искам също така накратко да се спръм и върху някои други въпроси. Единият е свързан с надлежното наблюдение и отчитане по Европейския фонд за стратегически инвестиции ЕФСИ, с функционирането на доверителните фондове и ролята им във вътрешен план и нещо, което упомена и докладчика – финансовите инструменти – Напълно съм съгласен с господин Целер за това, че трябва да има много по-добро наблюдение и отчитане по функционирането на тези програми, които са свързани с основния бюджет. Защо? Защото в контекста на ориентирането към резултати, един от основните резултати трябва да е намаляване на неравенството. Преди седмица-две в Страсбург обсъдихме в пленарната зала един доклад за функционирането на ЕФСИ. Констатирахме, че към момента ЕФСИ функционира така, че е доста далеч от намаляването на неравенството, тъй като по-голямата част от финансирането по него се предоставя на старите държави членки. Една бележка и по точка 8. В края на първото тире се казва на английски Statements Program. Може би става дума само за нещо техническо. Формулировката на английски Statements Program не се вписва в предходния пасаж. Във второто тире се упоменава This Framework, тази рамка, като основа за оценка на стратегията Европа 2020. Не е ясно коя точно е тази рамка, тъй като в предходния параграф се упоменават две рамки. В третото тире се призовава комисията да включи актуализирани данни и информация за резултатите по всички показатели по програми. Какво точно се има предвид с този призив? Той е доста общо формулиран. Говори се доста общо за актуализирани данни и данни за резултатите по всички показатели по програми. Това бе всичко от моя страна. От името на Европейската комисия, господин директор Урил. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ни дадохте възможност да се изкажем. Благодаря и за коментарите на колегите ви, за положителните коментари на докладчика и останалите му колеги по проекто бюджета, представен от Комисията за 2018. Според нас бюджетната процедура, процедурата по съставянето на бюджета за 2018 ще протече сравнително гладко. Защо? Защото и съветът, и парламентът застават зад едни и същи основни политически цели и приоритети, а именно разпределянето в приоритетен ред на средства за растеж и заетост, както и за продължаване на борбата с ефекта от миграционната криза и кризата със сигурността. Това са общи за парламента и съвета приоритети, които според нас много добре са отразени в проекто бюджета, предложен от комисията. Това ни дава повод за надежда, че бюджетната процедура ще протече сравнително гладко. Първите отзиви и от двата клона на бюджетния орган потвърждават тази наша позиция. Сега ще се спра по-конкретно върху коментарите направени по проекто становището. Що се отнася до бюджета, ориентиран към резултати, чудесно е според нас, че в становището се признава, че програмните декларации, включени в тази годишните разчети, са стъпка в правилната посока. Комисията продължава да работи по инициативата си за бюджет ориентиран към резултати с цел ресурсите да се разпределят в приоритетен ред и от всички действия да проистичат добри резултати и допълнителни ползи. В становището си докладчикът поставя въпрос във връзка с чистотата на отчитането по отделните програми. Честотата на отчитането е закрепена в правното основание за програмите, в което се съдържа и рамката за изпълнение. Разписани са целите, показателите, както и честотата на отчитането. В програмната си декларация комисията просто се съобразява в случая с онова, за което са се споразумели парламентът и съветът. А що се отнася до частта в становището, отнасяща се до необходимостта от моментна снимка, за да се види какъв е напредъкът по постигането на целите. Тук комисията смята, че постоянно трябва да се работи за подобряване на процеса за повишаване на качеството на информацията, включена в програмните декларации. Новата информация, т.е. новите графики, които показват актуалното състояние по проектите, това докъде се е стигнало по работата за постигане на целите, според комисията дава възможност за синтетичен анализ на напредъка. По въпроса за общата сълскостопанска политика, ОСП, Комисията постанови, че през 2017 година ще протече под процес на размисъл. В рамките на този процес комисията анализира резултатите по ОСП. Ако преценим, че са необходими реформи, ще ги предложим в контекста на следващите предложения за МФР. В становището си докладчикът също визира стабилизирането на доходите като цел. Във връзка с това комисията иска да припомни, че този въпрос трябва да бъде разгледан в по-общ контекст, не само е, не единствено и само във връзка с преките плащания. По ОСП има и други инструменти за подпомагане на земеделските стопани в случай на затруднения на пазара, като например извънредните мерки за подпомагане или резерва за кризи. Така, например, през изминалите години около 1,7 милиарда под формата на допълнително подпомагане бяха предоставени на земеделските стопани, най-вече след забраната за износ към Русия и други затруднения на пазара. Тези 1,7 милиарда бяха мобилизирани без да се мобилизира резервът за кризи. А що се отнася до бюджета за 2018 година, според комисията положението на пазара в животновътството се е подобрило, най-вече в сектора на производство на мляко и млечни произведения. Така че към момента няма нужда от по-нататъчни извънредни мерки за подпомагане. В областта на зеленчукопроизводството и производството на плодове положението на пазара обаче все още не се е стабилизирало, затова предлагаме да се удължи срока на действие на мерките за извънредно подпомагане. Ще се предоставят още 71 милиона. По въпроса, който бе зададен за необходимостта от адекватно финансиране с цел справяне с предизвикателствата с миграционната криза и кризата със сигурността, то какъв е подходът на комисията тук? Смятаме, че в момента кризата която достигна върховата си точка през 2015 и 2016. Ако не е съвсем отшумяла, то поне е под контрол. Според нас значителното увеличение на средствата по фонда за миграцията от европейския бюджет е необходимо. Необходимо е да се увеличи значително първоначално предвидената сума. Предвидили сме за целта всички необходими средства за да се съобразим с отражението върху бюджета на всички предложения на комисията. Те отчасти вече са одобрени от бюджетния орган или се обсъждат. Разбира се, положението може да се промени в бъдеще. Поради това в разчетите си ясно заявяваме, че ако има необходимост от преразглеждане на предложението ни, ще го направим. В случай, че настъпят значителни промени в положението с миграционните потоци през идните месеци, ще излезем след лятната вакансия с проект, писмо за внасяне на корекции или в течение на годината с проект на коригиращ бюджет. Последен коментар по въздействието на излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Специалната работна група на господин Бърние Работна група 50 публикува всички документи, отнасящи се до преговорите за Брексит. Тези документи включват насоките прияти от Съвета на Европейския съюз, както и основните подробно разписани принципи за уреждане на сметките. И накрая докладчикът моля да бъдете съвсем кратък, защото доста изоставаме с времето. Благодаря, госпожо председател. И искам да благодаря най-сърдечно за коментарите на комисията и на колегите. Мисля, че това е началото на дискусията за бюджета 2018 година и би трябвало да съобразим нашето становище от гледна точка на Комисията по бюджетен контрол. Нашето внимание трябва да бъде насочено първо върху това дали всички тези периоди, на стратегическо планиране и мерки, които междувременно са въведени, са сравними помежду си, като се започне от стратегията С-2020, като се мине през 10-те точки на комисията и целите през 7 годишния програмен период. Дали са постигнати тези цели или под впечатлението на актуалните събития. Тук имаме отлагания или по-скоро такива отлагания са станали необходими. Колегата Пирински засегна този въпрос. Да, ние виждаме фрагментиране на бюджета именно като се имат предвид допълнителните предизвикателства и то по начин, че големи части от бюджета през последните години са били е, включени в доверителни фондове, което не облегчава нашия контрол и ние имаме обещание от комисара по бюджета, господин Йотингер, че в бъдеще той ще лимитира това, за да можем да имаме поглед върху изпълнение на целите, но също така и ползване на средства от бюджета за покриване на оперативни разходи. Не би трябвало да губим предвид и това. Това е една от е, точките, която за мен е изключително важна. Със сигурност ние ще имаме възможност в рамките на различни обсъждания с е, докладчиците в сянка да прецизираме много неща. Разбира се, има и срок за внасяне на изменения. Очаквам ги с нетърпение, за да се помогне за изготвяне на окончателна редакция на нашето становище. Благодаря. Крайният срок за внасяне на изменения е 12 юли на 4 септември ще гласуваме по това становище. Благодаря. С това приключваме обсъждането на тази точка от дневния ред. Господин Тепяла, сега Искам да ви приветствам най-сърдечно, също така приветствам и е, господин Кристия е, от делегацията на Молдавия в Европейския парламент. Още веднъж поставихме в дневния ни ред е, темата Молдова. Радваме се, че посланникът в Европейския съюз тук е при нас, на място. И сега вие сте на разположение за въпроси и отговори. Ние сме загрижени, защото проведохме среща с представител на СВД, доколко може да се приемат такива твърдения на действащия президент на Молдова. Също така Световната банка твърди се, че ще спрае плащания. И сега искам да ви попитам как преценявате ситуацията. Да, едното обяснение беше всичко това е политически мотивирано, но ние не го вземайте на сериозно, но ние го вземаме на сериозно. И въпросът е всъщност каква е вашата оценка и какво точно предприемате като мерки за защита на европейските средства. Благодаря, уважаема госпожо председател, госпожо Гресле, уважаеми депутати. Благодаря първо за възможността да присъствам тук и да се обърна към вас. Ако мога още в самото начало да започна с няколко обележки, след това ще съм готов да отговоря на вашите въпроси. Как е, да кажа, дискусията, която започна от е, президента Додон, е, го изненада и него самият, ако мога да съдя от срещите си с него. Защото в случая става дума за въпроси на вътрешната ни политика, така, поляризацията между изтока и, и запада е една от основните теми. Европейския съюз продължава да бъде най-големият донор в Република Молдова и естествено използването, разходването на средствата от Европейския съюз се политизира и се заиграват с тази тема мнозина. Президентът в не една среща представи цифри по начин, по който определено не отговаря на фактите. В Дивелт излезе негово интервю, че от 782 милиона евро, получени от ЕС от, в Молдова, над половината са изчезнали и не знаем къде са тези средства. Но аз съм казал това в публични интервюта в Кишинев също. Цифрите, които той цитира, бяха на базата на доклад от Европейска институция и 363 милиона от тези европейски средства са били изплатени към момента, когато е било съобщено за този факт. Става дума за период 2007-2017, т.е. тази половина от средствата са поети ангажименти, вие знаете, не са реални плащания. И аз съм го казвал и на президента, и в е, нашата република. Ние много добре знаем къде са тези парите. Просто не са излезли от сметките на Европейската комисия. Така че случаят е напълно ясен. Сега, вече процента на плащанията е порасно. Започна се отново с е, плащането в подкрепа на бюджета. Така че в момента става дума за около 454 милиона. Някъде там никога не сме абсолютно наясно с точната цифра, защото има и проекти по туининг, които трябва да се отчитат. И, госпожо Гресле, вие споменахте Световната банка. Ако или когато Световната банка каже, че ще спре плащания, нека да ви подчертая, че това беше е, реакция координирана между Европейския съюз и Световната банка. Срещнах се с колегата представител на Световната банка, който подобно на мен е, приключва мандата си след е, няколко месеца. И установихме, че всъщност сме е, направили поне едно добро нещо и то е да излезем с обща препоръка на двете институции, когато се развихри банковата криза 14-15, да се спрат е, плащанията за, в подкрепа на бюджета за да можем да спазим споразуменията с Международната ния валутен фонд, които имаха за цел именно да не се повтори подобна криза в банковия сектор. И мога да кажа, че това беше един а, момент на а, откровенност на, от страна на Република Молдова към, поли, към Европейския съюз. Значи ние не не получихме е, плащания в подкрепа на бюджета за година и половина, но получихме е, съответната подкрепа от Международния валутен фонд, включително и за банковия сектор. Мога да кажа, че нашият подход се е, еволюира, не мога да кажа се промени, но така, нека да поставя нещата в контекст Страната е от стратегическо значение за нас. Тя е от нашето съседство и ние имаме споразумение за асоцииране с тях. Така че ние имаме интерес да подкрепяме развитието на тази страна. Но това, което установихме, особено 2009, 2010, 2011, представени ни бяха много добри стратегии и Сметната палата излезе с доклад, който подкрепяме напълно. Те потвърждават именно това, че имаше сериозен ангажимент, който обаче не се изрази точно в резултати. Та, ние започнахме да преразглеждаме начина за постигане на повече ефективност на нашата помощ. И е, тази дискусия започна и преди. Е, започнахме да е, прекратяваме е, операциите по подкрепа на бюджета. И за това и започнахме да обмисляме, а и да оценяваме и предходните проекти и програми е, в подкрепа на бюджета с чувството, че се плаща твърде много. Не, не само така в обсега на лобирането, просто ни интересуваше доколко добри са стратегиите, които се прилагат и какви са крайните резултати. Аз, съм, аз оглавявах делегацията в последните 4 години и на място наблюдавах как се осъществява тази корекция на курса. Това е задължение на всеки ръководител на делегация. И в такъв смисъл съм много удовлетворен, че успяхме да огледаме резултатите е, си преди дори да се появи докладът. И ако мога така да коментирам съвсем като лично, в лично качество, в никакъв случай нашата делегация не стана особено популярна сред е, политическата е, класа, защото не е лесно да кажеш нямаме доверие в реформите ви, те не водят на никъде и съответно да намалиш процента на плащанията. Но това бе необходимо и то до голяма степен отговаряше на целите за развитие на Република Молдова, формулирани от ЕСА. Ако мога да кажа, че така процедирахме, ако има каквото и да е съмнение по която и да е програма, тя бе прекъсвана не, незабавно. Не Олаф никога не е установил, че има проблем, по който да се обърне към нас и да каже, вие трябва да го коригирате. Тоест, ние защитавахме интересите на европейските данакоплаци много съвестно. А, също така имахме и приоритет да сведеме съответните послания до е, обществото в Молдова. Проблемът, е, е, свързан с политическата криза там, е, че Европейския съюз много често се вкарва в проблемите на вътрешната политика в обществения дискурс. И нашата цел беше да направим едно ясно разграничение. Тоест, ние можем да подкрепяме реформите, но ние не можем да ги извършим. А също така и не можем да поемем отговорност, когато има разочарование в извършването на тези реформи. Единственото, което можем да направим е да спрем финансиране и да се опитаме да ги насочим в друга посока Обяснявах в много публични изяви какво, каква е разликата между поети ангажименти, извършени плащания и направих всичко възможно това послание да стигне до обществеността в много повече от едно интервю. Изключително много се старах да има разбиране за разликата между тези две понятия ангажименти и плащания, а също и да стане ясно какво означават формулираните условия. Когато а, започнах, възобновихме а, плащанията в подкрепа на бюджета и споразумението с Международния валутен фонд, а, излязохме в публичното пространство с ясни разяснения за това какви са условията а, и също така с пояснения за нашите решения които бяха разбрани, защото в този момент имаше и много силно ниво на недоверие в правителството. Що се отнася до контрола на средствата, извършени бяха одити, няма да влизам в подробности. Звеното на делегацията, което се занимава с финансите и договорите, е наясно, че така моята линия е много твърда в смисъл, че всеки установен проблем трябва незабавно да ми се докладва. И така, по-добре е да прекалим с твърдостта, отколкото с мекостта. Което не ни прави много популярни, но а, в е, резултат а, считам, че поддържахме така а, репутацията и доверието в Европейския съюз сред населението, защото те а, така публично ни възприемат като много принципни е, в нашия подход към средствата. Няма да говоря за макрофинансовата помощ, но се надявам, че така, тези ми уводни бележки ще отговорят на определен брой от вашите въпроси. В смисъл на това, каква е политиката на делегацията, която разбира се се координира много отблизо с комисията и службата по външна дейност. Последните три години особено така сериозно променихме и посланията, които отправяме с а, цел да използваме инструментите на формулиране на условия за промяна на нещата на място. И аз лично считам, че мога да си легна вечер с чиста съвест, защото взехме понякога бях трудни решения, но а, съм убеден, че и моят наследник, който ще поеме поста, ще продължи с същата линия. Благодаря, господин Кристея. Искате ли да допълните нещо? Имате думата. Мадам Грасъл. Благодаря. Благодаря и на госпожа Гресле за възможността да поясним тези е, неверни обвинения от президента на Молдова. Делегацията е на Европейския парламент в Молдова е част от е, парламентарната е, асоциация за връзки с тази страна. Е, съществуват немалко такива. Искам да благодаря на господин Тапиола, който дойде тук да поясни своята позиция по този проблем. Нека да ви припомня, че делегацията и парламентарната асоциация разгледаха въпроса много отблизо. На 22 май се проведе заседание в Кишинев и ние ясно изразихме е, мнението си пред колегите от Молдова, че подобни изявления не могат да бъдат пренебрегвани. Когато се говорят такива неща, трябва да бъде ясно, че помощта за определена страна трябва да се среща и с одобрение на общественото мнение. То трябва да е убедено, че това трябва да се случва. Съжалявам, че президентът не е оттегли обвиненията си, независимо че доколкото аз съм наясно, не е в състояние да даде някакви доказателства за така наречените откраднати средства. Uh, Искам също да подчертая, че макар, че тези обвинения не почиват на никакви доказателства, трябва да е ясно, че е, средствата се разходват е, по прозрачен начин и в полза на гражданите. В такъв смисъл всичко обявено от комисията посрещаме с одобрение. Чухме и е, изявлението на господин Тапиола днес. Именно по тази причина Европейския парламент – отделя време за контрол е, за това какво се случва с европейските средства в Молдова и в други страни. Комисията по външна дейност е, обсъди приоритетите и средствата предвидени е, за подкрепа в инструмента за съседство. Освен това, не бива да забравяме, че е важно да подкрепяме Молдова в реформите и особено за изпълнение на споразумението за асоцииране. Тук става дума и за подкрепа за модернизиране на администрацията, дружества и така нататък тази подкрепа не би следвало да почива на условия, а по-скоро да има за цел да се повишат жизнените стандарти на гражданите там и създаване и изграждане на демократични институции. Благодаря, казва председателката. Господин посланник, радвам се, че днес сте тук. Може би аз като физическо лице бих си закупила от вас автомобил втора употреба. Но тук а, говорим помежду си не като физически лица. Говорим за нещата, за които всички трябва да се договорим, за да постигнем напредък. Има явно голямо недоразумение с бюджетните кредити за поети ангажименти, като че ли президентът на Молдова не е запознат с бюджета на Европейския съюз. Ние се опитахме да му помогнем, разяснихме как функционира бюджета, но въпреки това той отказва да взаимодейства. По време на първите разговори с Европейската служба за външни действия никой не говори за това недоразумение, за неразбирането на това какво са бюджетни кредити за поети ангажименти. Защо не ни го казахте още тогава? Ако ни го бяхте казали, то може би щяхме да ви спестим днешното идване. И като стигнем до този момент, бих казала, че няма да си купя от вас автомобил втора употреба. Какво правите вие в ежедневната си работа, за да гарантирате, че онова, което казва господин посланникът, не е вярно? В документите, които, с които ние разполагаме, се твърди, че схемата за бюджетно подпомагане продължава. Например, схемата за бюджетно подпомагане на полицията продължава до 2020 година. Освен това, до декември 2018 година продължава и финансирането по ИПАД. Трябва да кажете и няколко думи за макрофинансовата помощ. Твърди се, че президентът иска да блокира достъпа до фондовете, че става дума за чисто политически маневър. А сега към това се добавя и технически обосновано разяснение. Та какво е положението с макрофинансовата помощ? Освен това, Оставам с впечатлението, че във вашата делегация има впечатляващо малко служители. Разполагате с шестима командировани служители и 12 местни такива. Как тогава вие като посланник наистина си създавате впечатл... необходимото, необходимата представа достатъчно точна представа, за да можете да се подпишете под годишния доклад за външното управление. Можете ли да се доверите на местните си служители? Ако прочетем онова, което е казал президентът в интервюто пред Тивелт, то оставаме с впечатлението, че в Молдова има проблем с системата – Завиждам ви за това, че нощно време спите добре. Аз не спя добре нощем. Не искаме посланици, които не могат да спят нощем, но като се има предвид какви са проблемите, то аз лично бих имала основания да не спя много добре нощем. Господин Целер има известен опит в държави, където обстановката е сложна, затова сега му давам думата. Господин Целер, наистина ми е жал за молдовските граждани, но това са единствените хора, за които ми е жал. Жал ми е, че трябва да живеят при подобни политически и економически условия твърдим поне, че правителството на Молдова е проевропейски настроено. Поне можем да съдим това по изказванията му. Но през изминалите седмици президентът на страната постоянно активизира връзките си с Русия и рускоязичния свят, бе и в държави като Беларус и Азербайджан, с които отношенията на Европейския съюз са трудни – не престава също така да напада и правителството, което и то има проблеми. Преди известно време либерал-демократите напуснаха правителството, тъй като срещу тяхната партия са отправени обвинения в подкупи и корупция. Лидерът на тази партия, кметът на Кишинев, е изправен пред такива обвинения. Министърът на транспорта пък е подписвал вероятно договори, които са били в ущърп на държавния бюджет. В момента правителството, поради всичко това, няма мнозинство в парламента. Ще трябва да се сформира нова коалиция. Ред министри подадоха оставка. Комисар Хан, въпреки всичко това. Пое ангажимент за помощ за Молдова в размер от 100 милиона. 60 милиона ще бъдат предоставени като кредит, а 40 милиона под формата на безвъзмезно финансиране. Като се има предвид това, как можем изобщо да гарантираме разумно управление при положение, че не можем да сме сигурни, че партньорите ни са надежни, поне на политическо ниво. Продължава да бъде разтърсвана от кризи и банковата система в Молдова. На ниво администрация не знаем всъщност доколко ефикасно работи администрацията. Нямам достатъчно въображение, за да си представя как бихме могли да продължим напред. Защото от друга страна трябва да направим всичко възможно, за да не се обостри още повече кризата в страната. Страната така или иначе вече е затънала в едно блато. Господин Либарацки. Благодаря, госпожо председател. Господин посланник, и аз съм от страна на английски ли да продължа? Какво предпочитате? Господин посланник, и аз съм от страна, която премина през процес на преход преди повече от 25 години. Решихме да се присъединим към Европейския съюз. въпреки че някои в момента поставят членството ни под въпрос. Наистина ли Молдова се стреми към прилагане на европейските стандарти? Въпреки, че може да има различия помежду ни, различия на политическо ниво, би трябвало всички да се обединим около проевропейска позиция. Би трябвало в Молдова, въпреки междупартийните разлики, да има една обща проевропейска позиция. Действително ли е така? Като че ли искаме на всяка цена Молдова да се присъедини към Европейския съюз, а молдовските институции яростно се съпротивляват. Госпожа Гресле и господин Целер говориха за всички недостатъци, за патологията на системата. Не става дума за това дали можете да спите спокойно нощем, господин посланник, а за това какви резултати се постигат в резултат от финансовата помощ, която предоставяме на Молдова. Можем ли да стъпим на тези резултати или просто прахосваме парите си? Този въпрос е важен за Комисията по бюджетен контрол – тук в Комисията по бюджетен контрол искаме да знаем какъв е ефектът от тези разходи. Вероятно, Молдова ще трябва още малко да почака, въпреки че би ми се искало страната да се ориентира спрямо европейските ценности. Господин посланник. Благодаря. Благодаря ви за въпросите. Ще отговоря първо на почитаемия член на парламента от Полша. Ще отговоря на въпроса ви, на къде всъщност е поела Молдова? Поела ли е към Европа или не? Това е в основата на работата ми. В основата на моята работа и на моя екип е да си отговорим именно на този въпрос. И понякога има недоразумения. И това е моето лично мнение. Какво имам предвид? След период на под чуждо влияние, източна Европа се завърна у дома. Завърна се в европейското семейство. Понякога се смята, което е погрешно, че бивши държави от Съветския съюз могат да тръгнат назад. Това се смята и за Молдова, въпреки че Молдова бе в Съветския съюз за по-кратък период. Европейската интеграция се използва в вътрешната ни политика. Но политическата воля за постигане на промени, на промените, през които са преминали Полша и други държави през първото десетилетие на настоящото хилядолетие, са били обект на много по-широк консенсус, защото вие сте знаели на къде сте поели. Знаели сте, че сте поели обратно към дома, че искате да се върнете в Европа. По въпроса за финансовото подпомагане, най-вече след 2009 година, то бе в отговор на много ясния наратив за европейска интеграция или поне доближаване до Европейския съюз. Започнахме да прилагаме по-строги изисквания. След малко ще ви изложа какво направихме по този въпрос, защо започнахме да прилагаме по-строги изисквания. Защото политическите пристрастия, тясно политическите цели и интереси започнаха да надделяват над наратива за доближаване до Европа. Затова трябва наистина да видим какво можем да направим за оказване на политическо влияние, за воля сред тези, които са наистина приятели на Република Молдова и са проевропейски настроени. Затова в началото на периода финансирахме изпълнението на всички тези стратегии. Поред програми намаля процентът на плащанията, защото нямаше измерими резултати. По въпроса за бюджетната подкрепа. Това според мен е един отличен инструмент. Ако има силна споделена политическа ангажираност. Необходима е такава, защото когато пряко се финансират инфраструктурни проекти, се заменят публичните органи, а бюджетната подкрепа директно им вменява отговорност. Затова Ако се премахне бюджетната подкрепа, то ще трябва да се запитаме дали наистина има реална ангажираност за реформи или ще трябва ние самите да финансираме всички тези проекти. Какъв може да е първият ми отговор? Започнахме да извеждаме от действия бюджетната подкрепа постепенно. Когато се предоставя бюджетна подкрепа, по първия транш трябва да има поне резултати, след което продължават плащанията. след първия транш наистина трябва да има прозрачност на бюджета и добро управление на публичните средства. Обсъждам този въпрос с някои дипломати от държавите членки. Въпроса за това как да се следи всеки един цент, който се инвестира като бюджетна подкрепа. Сега да отговоря на вашия въпрос, госпожо Гресле. Как ежедневно следя изпълнението на проектите ни? Ще започна с бюджетната подкрепа. Правим много строга оценка на траншовете на плащанията. Правим вътрешна оценка, Възлагаме оценката и на външни експерти. Тук параметрите трябва да са заложени наистина строго. спряха плащанията по бюджетната подкрепа, но има една сравнително нова програма за бюджетна подкрепа. Това е програмата за полицията. Тя се подготвяше, когато бе преустановена бюджетната подкрепа. Министерството на вътрешните работи прояви голяма ангажираност. В рамките на реформите бе либерализиран визовият режим, установи се доверие в полицията. Тази програма за полицията лесно се поддава на мониторинг. В по-голямата си част програмата е насочена към изграждането на капацитет за обучение на полицаите. Тоест, има висока отчетност по финансирането по тази програма. Лесно е то да се следи. Но освен това, има и много ясно разписани референтни показатели. А що се отнася до МПАД, тази програма също много лесно може да бъде следена, тъй като се свежда основно до, бих казал, субсидиране на селскостопански производители и малки и средни предприятия в селското стопанство с цел повече конкурентоспособност на европейския пазар. На ниво разплащателни агенции, както и чрез проверки на място, може много лесно да се проследи какво точно е било изплатено. Човек лесно може да си създаде представа. А, има някои по-сложни области, като бюджетната подкрепа за съдебната власт. Не бих казал, че там е уместно да се започва работа по подобни програми в момента. Всички ние и Европейската комисия знаем, че тук трябва да се вземат решения и че има прекъсване на връзката между стратегията и изпълнението. Има различни възможности за оценка, но е много ясен подходът при разработването на програмите. По въпроса за това дали имам доверие на служителите си. държа пряко да ми се дава информация от управляващите проекти, независимо дали работят на място или са външни експерти. Разговарям много подробно с тях, за да знам докъде са стигнали, как виждат програмите. Мисля, че мога достатъчно добре да преценя дали някой в делегацията не работи в интерес на Европейския съюз, а в интерес на правителството. Но до сега не е имало такива случаи. Мисля, че културата, която сме установили, кара служителите ни да осъзнаят, че не представляват Република Молдова, а Европейския съюз и европейските интереси. Не всяваме страх сред тях, но правим необходимото, за да могат да осъзнаят това. Откакто встъпих в длъжност, установих култура на диалог. Много се гордеем с това, че инвестираме толкова много в Молдова. Молдова е най-големият бенефициент на европейска помощ на глава от населението. През първата си година тук казах, когато съществяваме комуникация, моля, нека престанем да говорим за пари, трябва много точно да знаем какво правим, защо го правим, как го правим и какви са резултатите. Ако не знаем това, ако не можем да го комуникираме, то имаме проблем в много голяма степен се работи и по проекти за техническо подпомагане. Имаше много ясен, според мен, преход от използването на техническа помощ, основана на консултации, към твининг, към техническа помощ, основаваща се на партньорство. Става дума за структури на централната изпълнителна власт, които подпомагаме. Туинингът от финансова гледна точка е най-безопасният инструмент, тъй като партньори в случая са представители на централната изпълнителна власт. Имаме също така и много мащабен план за аудитиране, винаги, когато има нужда от допълнителен одит, когато има нужда нещо да се провери допълнително, окоръжавам служителите си да правят посещения на място с цел проверки на място. Много строго подхождаме към управлението управлението на разходите по определени проекти. Установена е култура на много внимателно следене на всички тези процеси. Сега няколко думи за макрофинансовата помощ, която беше упомената и от госпожа Гресли и от господин Целер. Този процес се води от Генерална дирекция като а не от тази, която отговаря за нас. Нека да кажа това от самото начало. Говорим за програма, която се провежда обикновено в страни, които имат споразумение с Международния валутен фонд. Там условията са напълно ясни. 40% са парите безвъзмезна помощ, 60% кредит. Меморандума за разбирателство, по който още преговаряме, е така безпредседентна стъпка в смисъл такъв, че дори за първия транш и за всеки следващ транш са формулирани един много дълъг списък от съвсем ясни условия. И за разлика от подкрепата на бюджета, където ако е, посрещнеш критериите частично, получаваш частична помощ. Но МВФ е напълно твърд. Ако едно от условията не се изпълнява, не получаваш сумата и толкова. И няма вариант за е, разместване на условията. А, много, много ще е трудна за изпълнение за тях тази програма, ако особено е, нещо не ако нещо се случи с програмата на МВФ и не дай си Боже пък и нещо с е, помощта от Европейския съюз, особено включително тази за, банковата, за банковия сектор. Ние, разбира се, си извлякохме полуки вече, когато разработвахме следващия пакет за оказване на помощ. Там условията действително са е, безпредседентно формулирани. Комисар Хан също коментира вчера на пресконференция, че ще бъде направен допълнителен анализ доколко страната в какво състояние е демокрацията там, законността и така нататък. Така че мога да ви е, уверя, без да се опитам да ви продам кола втора ръка, е, нека да ви уверя, че и що се отнася до политическата рамка на нашата помощ и що се отнася до е, одит, е, наблюдение, контрол, изпълнение на условията на практика, нашите програми за техническа помощ, когато се опитваме да установим дали разходите са направени е, правомерно и са направени за това, което е необходимо, Нашата делегация си върши работата и то много, много стриктно. Имаме репутация в това отношение и мога да кажа, че аз се гордея изключително с моят екип там. И искам определено да отдам дължимето на хората, които ръководят проекти там. Те работят с огромен ангажимент. А гражданите на Молдова имат огромно желание да виждат прогрес в своята страна, в развитието си и ние работим. И една недобре сформулирана или недобре наблюдавана програма и финансиране, които отиват в неправилна посока, върви и срещу националният им интерес. И именно в такъв дух се водят дискусиите. И мога да кажа, че управлявайки помощта в една страна, такава каквато е, политическият ангажимент за реформи флуктуира. Понякога изглежда по-силен, понякога по-слаб. Съществува поляризация до известна степен а, и възприятието на това какво е Европа не е абсолютно е, твърдо. А, така че нашата дейност там е предизвикателство, но е и в е, интерес на Европейския съюз е, да привличаме тази страна, а не да я оставим да остане неангажирана, защото тя е в е, нашето непосредствено съседство. Няма нужда да се създава геополитическо съревнование. Съревнование. Ние би трябвало да търсим едно, един успешен геополитически преход. И ангажиментът им не е альтернатива. Той е в интерес на Европейския съюз. Благодаря, господин посланик. Няма други желаящи да вземат думата. Може би само да изкажа благопожелания към вас и към вашия екип. Във всички случаи ние ще следим развитието на тази тема и това е единственото, което можем да направим към момента. Със сигурност ще се опитаме да мобилизираме гласове, за да продължим да следим проблема. Благодаря много за това, че дойдохте. Благодаря за вашето изложение. Всичко добро и успех! С това преминаваме към следващата точка от дневния ред. Искам да поздравя най-сърдечно генералния директор на ОЛАФ Джовани Кеслер и неговия екип. Темата е годишен доклад на ОЛАФ за 2016 година. Господин Кеслер, добре дошъл. Видяхме ви, че влизате. Имахме проблем в Молдова, където президентът е казал, че има злоупотреба със средства на Европейския съюз в неговата държава, така че в случая наистина ще ви бъдем благодарни, ако внесете яснота в тази тема и дали може да купите кола на старо. Благодаря. Би следвало да започна с един или два въпроса, чисто процедурни. Аз съм тук, за да представя доклада на ОЛАФ и естествено да отговарям на евентуални въпроси от ваша страна, но чувам, че вашата комисия искала да бъде информирана за едно разследване, което скоро приключихме за а, митнически измами а, за Обединеното кралство – Очаквате ли да говоря по този въпрос? Така, бих предпочел тези две теми да ги оставиме малко разделени. Процедурно предложение. Естествено, първо ще бъде представен годишния доклад на Олаф и след това ще последва дискусия. Ще се радваме обаче, ако реферирате и за този случай на митнически измами. Ние се опитахме да ви включим в нашето е, изслушване по темата Европейска прокуратура и ОЛАВ, каква е ролята на ОЛАВ, която ще играе в бъдеще, но и подобна информация също е важна. Не знам колко дълго ще продължи вашето изложение. Би било добре, ако го ограничите до 15, 15 минути. Това беше всъщност и вторият ми въпрос, колко минути имам на разположение. Uh, the Olaf report of uh... Доклада на ОЛАФ за 2016 можем да започнем с първия слайд. Това е доклад за нашата работа, за това как ние сме се справили. А също и за констатациите, тенденциите и и съответните реакции на е, участниците в е, процесите. Ето, има изчерпателни данни за това какво ние сме направили. Е, на входа са ви предоставени копия от доклада, където може би можете да видите и още данни. Ето в тази таблица виждате, че в последните 5 години, които включват и 2016, Олаф продължава с високия брой на започнати и приключени разследвания, издадени препоръки и средна продължителност на разследванията. Не знам дали можете да четете нещо на слайда, аз лично не мога, надявам се вие да можете. Това е таблица. Ще ви кажа страница 50 на печатния доклад. почти сме отвоили след 2012, значи всъщност увеличението е 75% на броя приключени разследвания, по 91% повече са приключените е, раз, разследвания, 61% повече са издадените препоръки средната продължителност на разследване е намалила с 18%. Миналата година сме регистрирали най-краткия срок за приключване на разследване изобщо в нашата дейност. Въпросът е да продължим да поддържаме тези стандарти. Това съвсем, тези високи стандарти, това съвсем не е лесно. Ние определено е, се стремим да търсим резултати и ефективност в нашата работа по разследванията и е, възстановяването на финансове е, средства, откраднати от Европейския съюз. Опитваме се да запазим тези високи стандарти, а дали сме успяли Това е, е борба. Евентуално, може би, виждате на графа на следващия слайд. В същият период, това е страница 44, общият брой персонал, работещ в ОЛАВ, намалява постепенно. Значи, постовете намаляват отнемат ни се е, работни места всяка година. Но независимо от това, успяваме да поддържаме високото ниво на е, резултати резултати на работата ни. И ако мога така да отворя една скоба, в съвета се разпространява документ, може би сте го виждали, свързано с законодателните предложения по ЕПО, ОЛАФ ще а, е, допренесе е, за техния централен офис е, с 45 поста, т.е. тези е, работни места ще, взема, ще бъдат взети от нас. Това ще има огромно въздействие върху е, особено възможностите ни за провеждане на разследвания. Така че в следващите две години трябва да видим как ще се справим, как ще променим фокуса си и как ще успеем да намалим дейността на ОЛАФ е, в е, резултата на това значително намаляване на броя на постовете, които имаме. Освен ако не ни пред, бъде предоставен а, по някакъв друг начин еквивалентен брой а, свободни а, места. Може би ще намериме и друга възможност да обсъдим този момент. Ето и други данни в доклада. 14-та страница е този слайд. Тук а, се прави преглед на приключените през 2016 разследвания. Те са подредени по страни. Разследвания само за средствата, управлявани е, изцяло или съвместно, единствено на национално и местно ниво. Тоест, започнахме. Е, то не е толкова точно да слагаме нашите разследвания по страни, защото много често те засягат повече от една страна, но тук ги е, класифицираме по страни. Като Обикновено става дума за средства по ОСП и структурни фондове. Класираме и според това къде са били управлявани. Така ви даваме представа къде се провеждат разследванията. Out, uh, uh, and concluded uh, last uh, last year there are no particular uh, differences or, or noteworthy differences uh, compared to... Няма огромни разлики последната година спрямо предходните. Ето тук е, ви дават все още текущите разследвания през 2016. Броят им малко е намалял, защото миналата година приключихме с много голям брой разследвания. Така че в края на годината можем да направим сравнение с предходни години. Остават относително малък брой текущи, продължаващи разследвания. 350 около 350. И тук вече ги виждате разпределени по сектори. Таблицата е на страница 14. И това, което искам да кажа е, че, както виждате, относително много малък е въздействието на традиционно инвестиционните разследвания, включително тези за структурните фондове. А там, където има увеличение, за 2017 е за а, така наречения персонал на ЕСА ако мога да отправя тук е, похвала към Европейския парламент, така да кажа, вие сте най-големия източник на подобни разследвания в последната година. Е, има много значително увеличение на разследвания на е, персонал от европейските институции и този брой ще нарасне и през 2017 а, именно по причина, че от Европейския парламент биват подавани а, все повече сигнали от парламента и за а, служители и, а, на парламента. Също а, сектора а, на офс е значителен на част от нашите разследвания. But, uh, now, uh... Става дума за митнически и търговски измами. Какви са тенденциите в разследванията на измами, и с какви явления се сблъскваме. Имаме данни е, за обществените поръчки. Той обикновено е обект на голяма част от е, нашите е, разследвания. Също грантове за научни изследвания и за етос, като че ли в последните години това е една нова област, където ни се налага да правим разследвания. И има известна промяна в контрабандата с цигари. Сменя се, да речеме, вида на цигари, които са обект на контрабанда. Тенденцията е за делокализация, така да кажа, на измамите и ако мога също да формулирам дематериализиране на измамите, т.е. все по-често те се извършват по виртуални финансови потоци. И измамите, с които се сблъскваме, не са свързани чак толкова много с конкретна територия, примерно селскостопански фондове, които се разходват на определ... в определена държава, има чисто е, физически начини, е, които да, бъ, да, да се установи къде се извършват тези измами, докато тук вече се наблюдава своего рода дематериализация и делокализация на измамите, което си е предизвикателство. Защото средствата ни, които, с които разполагаме за извършване на разследване, са своего рода от много стара епоха в историята, 99-та година. Сега а, не можем да отидем във Франция и Италия, да отидем да преброим а, колко крави сте си купили с а, помощ за това. Тук а, става дума за напълно... Тоест ние имаме инструменти за много локализ... локално териториално определени измами, докато в момента вече а, те далеч не са такива. Използват се все повече и данъчни обежища и така нататък. И ние се сблъскваме с а, м, подобни явления и ще трябва да ги а, борим с инструментите, с които разполагаме. Сега следващият слайд е за приключените през 2016 разследвания за по отношение на персонал на институциите. Разбира се, комисията е най-засегната. Казах ви, тенденциите да се съсредоточават сега разследвания към парламента каква е, е процента на издадените е, присъди или съдебни решения над 50% спрямо нашите разследвания. Много сериозна статистическа, статистически данни ни се наложи да обработим. После дисциплинарни, е, т.е. препоръки за дисциплинарни е, действия – има данни колко такива сме издали и колко са били приложени. Европейската комисия непрекъснато прилага такива препоръки. Последни няколко думи. Резултатите от изследванията а, говорят сами е, за себе си. Институцията все още има достатъчно институционална независимост като разследващ орган. Има сериозно въздействие от нашите инициативи в страните членки, а и в институциите при разследванията на персонала. Но ние се сблъскваме с нов тип престъпления, за които имаме нужда и от нови инструменти за водене на разследвания не кой знае какво, но поне е възможност да стигаме до банкови сметки и а, да имаме достъп до бази данни. А, специално за ДДС измамите съществува и известна правна несигурност, защото там трябва да има възможност за законодателна за съдебна намеса. После, създаващата се Европейска прокуратура. Това ще е едно допълнително средство и ОЛАФ може да бъде е, така допълнителен инструмент за нея. Но трябва да има и съответното е, законово оформяне на въпроса. Комисията има задължение – да излезе с, становище и оценка до октомври тази година. Оценка за регламента за ОЛАФ 883 от 2013. Тогава, вероятно, ще е момента да поговорим какви ще са и бъдещите предизвикателства пред ОЛАФ за да имаме и по-добра връзка с Европейската прокуратура и да се осъвременят инструментите за разследване на фона на новите предизвикателства, за разлика от старите форми на измама. Това е. Сега съм на ваше разположение да отговарям на въпроси или ако имате нужда да а, питате нещо по конкретни разследвания. Благодаря за това встъпление. Вчера при нас беше представител на надзорния съвет и разбира се, аз ще задам някои въпроси във връзка с вчерашната дискусия. Разбира се, за нас достъпа до документи е важен и тук е, препращам към становището на трите правни служби, които казват е, еднозначно, че надзорният съвет е, трябва да предостави такъв достъп и това е записано и в регламента. По тази причина възниква въпроса дали всички са адаптирали поведението си с разпоредбите на регламента. Когато четем становището на правната служба, Става дума за това, че е, по член 17.5 случаи, които се предават на националното правосъдие, тук трябва пак е, да е, има и има ясно становище на трите правни е, служби, но аз искам да попитам защо вие не е, транспонирате становището на тези правни служби. Когато четем годишния доклад и правим сравнения, има изброени отделни казуси, обаче това представяне на отделни казуси, за съжаление, прави така, че се губи системната информация за работата на вашата служба, така че ние ви молим да предоставите такава системна информация, също така да направите това в писмена форма, защото смятаме, че да, за да направим оценка на вашата служба не е възможно да не ползваме системна информация. Тези отделни казуси са интересни, обаче те отвличат вниманието от основния въпрос, че ни е необходима повече системна информация, като например е, висящи процедури, след това приключени процедури без препоръки, тук също липсват съответните данни, колко са, след това финансовите препоръки, колко са средствата, които са върнати в бюджета на Европейския съюз по препоръка на Олаф. Това е един дебат, който трае от години между Олаф и комисията. Освен това, не разполагаме с информация за случаи, които са прехвърлени към Европейския омбудсман във връзка с Олаф. И ако ни дадете информация за тези случаи, ще бъде много щастливи. След това измами извън Европейския съюз. Тук също информацията е малко. Намерили сме такава информация в предишни доклади. Нямаме и информация по случаите по САПАРТ и също така за надзора, тук предвид на продължителността на споровете искаме повече данни по същество. Искам да изразя една молба. Комисията по бюджетен контрол е, ще пътува през септември в Унгария и за това за нас е, случаите Унгария ще бъдат интересни. През 2014 година имаше 13 разследвания в Унгария, 2015-17, 2016-13. Има ли стари случаи, е, които не са приключили, има ли и нови случаи? Разбира се, основно искаме да знаем резултата от от тези разследвания. Господин Кеслер, още един въпрос след е, отмяната на имунитета в се води дело срещу вас в Белгийски съд. Е, много ви моля да представите хода на производството. Е, зададох вече този въпрос на друго лице, защото бихме искали да знаем какво е развитието по този случай. И още един въпрос във връзка с темата Чехия. Ние видяхме, че в Чехия имаше 5 случая и това, което наблюдаваме в Чехия от 2014 година, ни кара да мислим, че има проблем в тази страна. Много ви моля да представите повече информация в тази връзка. След това Judicial Follow-up. Благодарим ви за разследванията, които ни предоставихте, които сте правили и това е, всъщност е, го направихте през януари. И сега за данните е, недостатъчно доказателства, дали не си струва да се обърне повече внимание на този въпрос, но Criminal Evidence особено, т.е. без доказателства за престъпност, е, тези две точки трябва да се анализират много по-точно. No е, criminal evidence, всъщност е, тук се задаваме въпроса защо се правят правни препоръки след като няма е, нарушения срещу наказателното право. Би било добре да получим от вас тази информация и мисля, че е време да ви дам думата. Uh, Благодаря ви. Може би сега ще ми трябва 25 минути, за да отговоря на тези въпроси. Надявам се, че не съм пропуснал първия ви въпрос за отделните случаи. Добавихме в последното издание на годишния доклад на ОЛАФ доста описания на отделни случаи. Като ги анонимизирахме, искахме да докладваме за тези значителни разследвания, за да покажем на обществеността какво правим и пред какво сме изправени. Но това не бе направено в ущърп на данните за резултатите постигнати от ОЛАФ. Предоставяме в този доклад същите данни, каквито сме предоставили през последните 4-5 години. Тоест, само сме добавили нещо към настоящия си доклад. Не сме го съкръщавали. Искахте да ви дам информация за неприключилите разследвания. Виждате какви данни се съдържат по въпроса в доклада. Миналата година, съвсем в края на годината, към 31 декември, регистрирахме най-низкия брой все още не приключили разследвания 344. Тази цифра е цитирана в доклада. В доклада за Годината преди това броят бе по-висок. Освен това, миналата година приключихме доста голям брой разследвания. Така че мога да кажа, че в момента сме е регистриран най-низкият брой неприключили разследвания. Не знам дали ще продължим в този дух и през 2017. Всеки ден се променя броят на неприключилите разследвания. Но такова бе положението в края на миналата година. В доклада се съдържат и данни за продължителността на разследванията. Тя се изчислява по два различни начина вземат се предвид текущите разследвания, разследванията и разследванията приключили през годината. Така отчитаме и неприключилите разследвания. През миналата 2016 година средната продължителност на разследванията на ОЛАФ бе най-низката регистрирана когато и да била – 18,9. Разполагате с данните. Миналата година сме регистрирали най-низкия брой неприключили разследвания, поне за изминалите 12 години. Що се отнася до процента раз... приключили разследвания, госпожа Гресле. Разследвания приключили без препоръка. Няма цифра в доклада, за това ви и питам какъв е броят им. Разполагаме с тази цифра, разбира се. Не сме я включвали в докладите си, поне през изминалите 4 години. Разследванията, приключили с препоръка, са около 55% до 58%. Между 55 и 58% от разследванията приключват с препоръка. Може би дори малко повече. Всеки месец проверяваме този процент. Ако желаете, мога да ви изпратя данните в писмена форма. Между 55 и 60% от разследванията приключват с препоръка. Размера на финансовите средства, възстановени на Европейския съюз, постоянно изниква този въпрос. Съвсем честно мога да ви кажа, че нямаме данни, защото ние не събираме принудително средства. Само наблюдаваме процеса. Тази година започнахме да го наблюдаваме отблизо, взаимодействайки си с службите, следим за сумите, за които, онези към които отправяме препоръките си, финансовите органи или разходващите генерални дирекции – а понякога и държавите членки. са взели решение. Докладваме за сумите, за които тези органи са взели решение принудително да ги съберат. Обикновено едно такова събиране отнема между 7 и 10 години. Става дума за възстановяване на суми от страна на сълскостопански производители в Германия или в Южна Италия или от страна на дружества, срещу които се водят е, гражданско-правни или наказателно-правни дела и които са обявили несъстоятелност. Ние нямаме инструменти за принудително събиране. Ако искаме да си създадем пълна представа за реално принудително събраните средства, то ще трябва да разгледаме период от 10 до 15 години. След 10 до 15 години ще разполагаме реално с тези данни. Така че не би имало смисъл от едно такова действие. Ако искате да добиете реална представа за това какъв е ефектът от финансовите ни препоръки, ще трябва да видите какви суми са решили принудително да съберат нези, към които сме отправили финансовите си препоръки. Понякога те изцяло изпълняват препоръките ни, понякога само частично, понякога не ги приемат казвате, че няма данни за случаите, по които е разследвал Олаф и с които е сезиран омбудсмана. За това трябва да се обърнете към омбудсмана. На страница 43 се визират жалбите във връзка с разследващи действия от наша страна. Цитирам. През 2016 Европейският омбудсман е започнал две проверки по жалби, отнасящи се до ОЛАФ. И двете проверки са приключили до края на годината. Има кратко описание в текста и на двата случая. Миналата година омбудсманът е бил сезиран с две жалби, отнасящи се до Олаф. В заглавието на главата се визират и жалбите, с които сме били сезирани ние и съдът. Надявам се, че няма да ви разочаровам, ако кажа, че се гордеем с много ниския брой жалби, с които сме били сезирани ние, съдът или омбудсмана и отнасящи се до нашата дейност. Добре е да се внасят определен брой жалби. Здравословно е да има жалби. Ако няма жалби, човек би помислил, че хората се страхуват, че се въздържат от подаването на жалби. Добре е, че хората се възползват от правото си да подават жалби. Броят на жалбите не е тревожно висок. Миналата година мисля, че той бе дори по нисък, отколкото през предходните години. По въпроса за Унгария. Малко ни е трудно да квалифицираме дадени случаи като немски, унгарски или италиански. Не правим разбивка по страни. Единствената разбивка по страни, съдържаща се в доклада, е разбивка на разследванията във връзка с използване на средства на Европейския съюз, управлявани по места в държавите членки или от държавите членки, или от даден регион. Тогава можем да направим разбивка по държави членки, но не защото разследваме спрямо определена държава членка, а защото разследваме по случай, свързан с средства, управлявани на територията на дадена държава членка. Само тогава правим разбивки по страни. Понякога правим разследвания във връзка с финансиране на научно-изследователска дейност или във връзка с митнически измами. Тогава не ни е възможно да направим разбивка по страни. Трябва да свържем случая с 10 отделни страни понякога. което е трудно, защото става дума понякога за многонационални дружества, например. Трудно ми е да кажа кои са унгарските случаи. Същото въжи и за Чехия. Ние не говорим за унгарски, италиански, чешки случаи, тъй като не правим такива разбивки. По страни. ако искате достъп до преписката, по даден случай, то можете да използвате обичайната процедура. Като се обърнете към комисията, не бихме имали нищо против да ви я предоставим. Разбира се, тъй като има, се водят съдебни производства в държавите членки, може би би било добре да се свържете и с органите на съдебната власт там. но би следвало да се избягва намеса в текущата работа на националните органи на съдебната власт. Можем да ви предоставим данни за Чехия и Унгария. Ще помислим какво можем да направим. Ще се свържем с секретарията ви, за да ви помогнем при подготовката на предстоящите ви посещения там. В Белгия се води наказателно дело по обвинение срещу мен. Да, наистина се води такова дело. Господин Дали излезе с е, доклади в размер от няколко стотин страници за мен, за моите сътрудници, Всъщност госпожа Люпен взе това за пример и също докладва за мен и други служители. И в двата случая ставаше дума за разследвания, които бяхме провели ние срещу господин Дали и госпожа Люпен. Надявам се, че в бъдеще други няма да последват техния пример. Моля, не го правете. Така се създава прецедент. Прецедент във връзка с снемане на имунитет, който може да се отрази върху разследващата дейност на ОЛАФ. Няма да се отрази върху мен. Това не е толкова важно. Мога да ви кажа как ще ми се отрази, но това не е толкова важно. Когато човек работи в разследващо звено, извършва разследвания срещу служители на Европейския съюз, то този човек работи като всички останали служители на Съюза, но е изложен на много повече рискове, на много по-голям натиск, дори от страна на прекия си ръководител в мое лице, тези хора, работещи в разследващите звена, може да бъдат оклеветени от лицата, срещу които водят разследване. Тези лица, срещу които се водят разследвания, може да разполагат с власт, може да се ползват с подкрепа на политическо и институционално ниво. Води се съдебно дело срещу мен. В момента тече разследването. То започна през месец март миналата година. Става дума за нещо, което направиха моите разследващи служители, нещо в което и аз участвах, по време на разследването, което водехме срещу господин Дали. Разследванията са все още на ранен етап. В а, един момент, може би, ще изискате и данни за броя на неприключилите разследвания в белгийската съдебна власт и ще видите, че Олаф доста по-бързо работи от съдебната власт в Белгия. Не мога в момента нищо да ви кажа за текущите разследвания. Те са все още на ранен етап. Не е взето още каквото и да било решение. По въпроса за последващите действия на съдебните ни препоръки. Казахте, че някои аспекти трябва да се анализират по-добре. Напълно съм съгласен с вас, но не можем да го направим. Особено бих се радвал, ако някой друг го направи. Ако някой направи анализ на всички тези случаи, на отделните решения на прокурори, да не изпълнят препоръките ни, например, поради липса на доказателства. Това би бил огромен труд. Вършим такава работа, но ако трябва да се спрем върху повече подробности, то ще трябва да наема шестима юристи, които да работят в продължение на цяла една година. Та може би дори и повече юристи. Мога съвсем открито да ви кажа, че не разполагам с средствата за подобно нещо. Може дори да направим такъв подробен анализ, да ви го представим и след това вие да кажете, че той е само частичен или дори не е обективен, тъй като правим анализ на самите себе си. Някои от вас може би не биха били убедени от резултатите от този анализ. Затова и не можем да го направим. Но мога да ви кажа, че наистина бихме приветствали извършването на един такъв анализ от някоя трета страна. Много бихме били се радвали някой да ни подпомогне също при извършването на такъв анализ. На ниво органи на съдебната власт в държавите членки. Още нещо много важно – докладът за дейността на надзорния ни съвет. Онова, за което говорите ви и за което говорят те, е нещо, което се повтаря постоянно вече от 4 години насам. Става дума за липсващия достъп до информация. Всяка година се повдига този въпрос. Може би сте забелязали, че всяка година този пасаж просто се копира от единия доклад и се пейства в следващия. Твърди се, че генералният директор на ОЛАФ по някакви свои причини не желая да предостави на надзорния съвет достъп до преписките. В два-три свои доклада включително и в последния си, надзорният съвет заявява, че това се дължи на факта, че се разминават вижданията ни за ролята на надзорния съвет. Никога не ми е било известно, че имам спорове по този въпрос с надзорния съвет. Дори и да имах по-различно мнение за ролята на надзорния съвет, това не би било основание да не му дам достъп до информация. Но каквито и да са причините за това твърдение, мога съвсем категорично да кажа, че то изобщо не е вярно. Това, което е записал надзорният съвет в доклада си, не отговаря на истината. И мога да ви докажа, че не отговаря на истината, тъй като имам съответните документи. Нека ви дам само един пример за лъжата, която се съдържа в доклада на надзорния съвет. Надзорният съвет твърди, например, и ще ви кажа точно на коя страница в доклада си, че миналата година не е имал достъп до нито една отделна преписка. Вместо това Вместо това, казва надзорният съвет, му е била предоставена извадка от преписки, подбрани от Олаф. Миналата година надзорният съвет изиска достъп само до една преписка. Ние изпратихме мотивирано становище. Казахме, че във Франция тече съдебно дело. Тоест, че не можем веднага да предоставим на надзорния съвет достъп до преписка по случай, по който тече съдебно дело във Франция. Първо трябва да поискаме разрешение от органите на съдебната власт в Франция. Предвидена е процедура на три етапа. Първо се изисква информация, след това, ако информацията не е достатъчна, може да се изиска достъп до преписката. В случая щяхме да нарушим насоките на Европейския надзорен орган за защита на данните. Предложихме на надзорния съвет да се свърже с водещия разследването и след това евентуално да получи достъп до преписката. Не получихме отговор на това наше предложение и след това надзорния съвет твърди, че не предоставяме достъп до нито една преписка. Може би в, точно в техен интерес беше да поискат достъп точно до преписка, за която знаехме, че не можем да им предоставим достъп веднага. Предложихме им друг вид информация. Не им отказахме достъп до документи по този случай, но не получихме отговор от тяхна страна, след което те твърдят, че не им предоставяме достъп до информация. Твърдят в доклада си, че са получили достъп до извадка от случай, подбрани от ОЛАФ. Две искания представи надзорния съвет миналата година. Едното беше онова, за което говорих току-що, а другото беше да му се предостави достъп до извадка от случай. И ние това и направихме. Предоставихме им достъп до извадка до, от случай. Общо 62. Поне така твърди надзорният съвет. И именно предоставихме им достъп до извадка от 62 случая, но не поделно избрани от нас. Тези случаи бяха подбрани на случайен принцип, а не съзнателно от нас. Бе ни изискана информация по един конкретен случай. Не отказахме информация, но заявихме, че не можем да я предоставим веднага, тъй като тече съдебно производство. Предложихме достъп до друг вид информация по този случай, но не получихме отговор на това предложение. Освен това, бе поискан достъп до извадка от случай. Общо 62 на брой – подбрани на случайен принцип в присъствието на представител на надзорния съвет. Предоставихме такава извадка. Ето, това е по въпроса за непредоставянето на информация от наша страна. Следващата година вече няма да съм генерален директор на ОЛАФ. Мандатът ми изтича през февруари идната година така че не мога да ви кажа какво ще стане следващата година, но аз не съжалявам за това, което направих тази година спрямо надзорния съвет, тъй като то не беше в нарушение на законодателството. I... Мнението на трите правни е, служби. Не е важно аз съгласен ли съм или не. Не ме интересува. Има становище, ние всички се споразумяхме да го поискаме. Помните, че се споразумяхме тук да се обърнем към трите правни служби. Е, обръщам се към вас, госпожо Гресли, защото вие бяхте тук, когато решихме да направим това искане. Иска за становище по три фрази е, за работните условия на надзорния комитет и ОЛАФ. Има вече дадено становище и ние всички се съгласихме, и аз се съгласих да следваме това становище, независимо какво е това. Та, в такъв смисъл въобще не ме интересува аз и аз дори какво мисля за становището. След като сме се разбрали, че ще го следваме, ще го следваме, защото така се разбрахме. Та, въпросът е, че междувременно надзорният съвет реши да не се придържа към установения работен режим вчера с новия надзорен съвет, който мога да ви кажа, че е много различен от предходния за, раз, за наша радост. Много, много подробна, изчерпателна среща направихме вчера по този въпрос и те си смениха мнението. Те сега искат да има такъв работен режим и е, Имаме и онова становище на правните служби по три малки части от този работен режим. Три, три само е, разпоредби. И след като излезе становището, те ни писаха, не искаме да има такъв текст по работния режим, после, защото не искат становището. Но становището не е проблем. Моят проблем е, и съм го казвал тук нееднократно. Да, че трябва да има такъв разписан режим на взаимоотношения между надзорния съвет и ОЛАП, за да няма после оплаквания, обвинения, всичко да си е разписано предварително. Това е, което искаме готови сме и искаме да работим заедно, да си вършат и те своята работа, която ще бъде от полза и за нас, но тя трябва да бъде регулирана по някакъв начин. Сега, от вчера става ясно, че те си сменят мнението и може би ще обсъдят въпроса с така текста по работния режим с тях. Много, много положителна беше срещата ни вчера, много конструктивна и съм убеден, че следващата година, когато моят наследник, не аз, ще ви представя доклада на ОЛАФ, ще имате много по-положителен доклад от надзорния съвет и някой друг ще извлече ползите и аз лично много ще се радвам ползите от работата, която извършваме сега с надзорния съвет. Благодаря. Обаче белия дим и решаването на проблемите, това е нещо, което ни обещавате от години. За съжаление, обаче, вие не сте възприели препоръките на правната служба или по-скоро на правните служби и по тази причина ние заседаваме по тази тема тук. Аз бих искала още веднъж е, да не ви коригирам по една точка, но по-скоро да внеса пояснение. По моя информация, делото, което се води срещу вас от Бългийски съд е приключило е, и за това не съм особено сигурна дали този стадий е толкова ранен, както вие го представихте. Аз искам просто да изясня това. If you have information, I will be... Разбира се, ако разполагате с информация, с удоволствие, нека да имаме. Да, да, да, напълно е възможно да е такъв случай, с удоволствие. Не, госпожа Дали и госпожа Люпен а, дават ласък на производството в Белгия, това са бългийските прокурори. Сега, господин Явор. Thank you, Chair, and, and, uh... Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на господин Кеслер за доклада. За мен той е много важен, защото е, тази година е от особено значение за ОЛАВ. Преразглеждаме регламента за ОЛАВ. Е, също сега излизаме с решение и регламента за Европейската прокуратура. Това е последният доклад, който господин Кеслер ще представите. Много неща се променят в е, ОЛАВ. Е, Преозмисля се как те ще продължат, какви полуки може да се извадят е, от тяхната дейност. Два конкретни въпроса имам по отношение на доклада – Госпожа Гресле като че ли е, ги засегна, затова и няма много да се разпростирам, но имам няколко общи бележки. Разбира се, е, не е толкова лесно да се направи оценка на доклада на ОЛАФ, защото можем да тълкуваме по различен начин е, цифрите. Значи, ако те се увеличават, дали да кажем, че в Европейския съюз има повече корупция или просто ОЛАФ е по-ефективен. После е, различно е и тълкуването на данните. Но чухме някои много важни неща и бих искал винаги да, те да фигурират в е, докладите, дори в по-голяма степен. Две области искам да очертая. Госпожа Гресле говори за едната. А, и тя е възстановяване на средствата. Това до известна степен е и отговорност на комисията, е, така че и те трябва да бъдат ангажирани в тая, тази дискусия. Но в края на кращата е, това е основната цел на дейността на ОЛАФ да се възвърнат парите, които са били взети чрез корупция. Другия въпрос, който някак си засегнахме, но мисля, че трябва малко повече да се коментира, е какво се случва след като Олаф даде е, препоръки и за страните членки, и за комисията. Значи на края на разследванията Олаф излиза с препоръки, но е сериозен проблема как страните членки следват тези препоръки. Има също така и огромни разлики в подхода на различните страни членки. Някои а, техните национални органи не са много активни в усилията си да последват тези е, препоръки, други много по... сътрудничат много по-охотно. също е въпроса комисията как реагира на вашите препоръки. Много полезно е да виждаме тук очертаните тенденции в доклада. Защото цифрите не винаги ни говорят много. Затова е добре да виждаме как се очертават тенденциите, може дори и малко с а, ретроспективни данни. Това би било още по-полезно, за да видим как точно се развиват съответните явления в страните членки. И накрая нещо по-общо. а именно сътрудничеството между ОЛАФ и комисията. Докладът на ОЛАФ не е просто един а, куп статистически данни. Той трябва да служи като основа за бъдещи действия или реакция на комисията. И а, в такъв смисъл тя трябва да отчита опита на ОЛАФ в конкретни дейности, примерно по препоръките на, за страните по европейския семестър, какво да се може би може Олав да се също ангажира в тази дейност, формулирането на конкретните препоръки. После вие имате много опит в е, областта на полицейска дейност. Какво може, примерно, да предложите за повишаване на ефективността? А, та, така може да се изпращат и послания към комисията, че има сериозен проблем, който евентуално може да се реши с законодателни предложения. Ето сега се прави преразглеждане на регламента за ОЛАФ и е добре да се помисли по такива неща. А, регламент 883 също би следвало да помогне да се подсили правомощието на ОЛАВ да се даде по-голяма чуваемост на техните доклади и препоръки. Сега въпрос е да се мисли дали те, този доклад може да стане публичен и как. Като цяло, според мен е изключително важно да имаме един по-общ поглед включително и върху полуките, които трябва да си извадим. И също така благодаря за толкова информативния доклад. Колегата Фланек. Благодаря. Часто се казва, че не само трябва да има правосъдие, но трябва да има правосъдие, което се вижда, че съществува. И е, ние трябва да имаме доверие в е, системата. Е, вчера слушах е, надзорния съвет и ако следваме само неговите думи, няма да има кой знае какво дова, доверие. Е, една от причините, което това ме безпокои, е, че хората се обръщат към нас и казват, може ли да ни помогната с това или онова. И в един момент ние насочихме хора към вас и е, като чувам сега какво се случва, започвам да се питам дали сме били прави, защото когато хората се обръщат към вас, те са е, загрижени за това какво се случва. И след като те са се обърнали към Олаф след сблъсък с система, която никой не ги е случил и стигат до вас и чуват, че няма достатъчно прозрачност и че не винаги и лесно може да се получи информация, ми е интересно те как ще реагират. Хората трябва да могат да, да, да идват при вас. Е, информацията трябва да може да се подава и по нея да се действа. А, аз лично съм много вдъхновен от идеята, че има какво да се прави, но сега вече не съм чак толкова убеден. Искам обаче да отдам дължимото и на огромната е, последователност и на пористост на колегите тук и на председател е, комисията За Олаф обаче оставам до известна степен е, а, Искам да благодаря на господин Кеслер за толкова подробното въвеждане в темата. Джовани, много се радвам, че се опитваш да поясниш нещата за нас, но искам да помоля следното. Би било много полезно, ако следващия път ни представиш нещата не като на ученици. Ние не сме в училище тук. Ние се виждаме с вас, за да обсъдиме какви са проблемите. А ако искате, с удоволствие ще направим нещо за вас. Вземете ме петък след обед. Ще ви помагам с разследването, да речем, на чешките случаи в ОЛАВ – е, виждам, че само един от тях е приключил, четири още продължават. Та, нека, така, не искам да критикувам прекомерно. Бих искал да мога да се гордея с ОЛАВ като европейския орган, който а, разследва и стига до край в разследванията си. Но непрекъснато се срещам с представители на полицейските, служби. В Прага също ще се случи това. Когато се приключи едно разследване, според мен обществото трябва да знае за него. Не знам защо Олаф с приключването на разследване не разпространява информацията. Стоете си някъде в кулите от слонова кост е, и си съзърцавате собствената възможност да вършите неща. Но от вас информация не е излиза, не, не, невъзможно е да се доберем до нея или когато се доберем до някаква, тя е напълно безмислена. Е, огромно е оценката ми за вас – но мисля, че вие сте много добри в това да казвате нищо с много думи. Отличен доклад, ето, но нищо конкретно. Добре, знаем, че са ви ограничени ресурсите, не може безкрайно да се натиска, но все пак трябва да постигаме малко повече. Освен това, вие имате на ваше разположение експерти, които на базата на първоначалния преценка могат да решат дали определен казус се подава на разследване или не, така да го кажем. Е, напълно сме наясно колко много е, знания са съсредоточени при вас и ако имате желание, със сигурност може да се захванете с случаите много бързо. Примерно, тази масова огромна контрабанда на цигари от Беларус. И е, толкова е, бавно се разследват тези неща. Верижните измами, е, където е, губиме е, 160 милиарда по оценки, ама това са огромни суми. После е, много, е, включително и мнозина, включително и в е, Чехия, си строят супер луксозни къщи, където е напълно ясно, че има измама, защото примерно са получили пари под претекст, че са малка компания никой не знае къде е тая компания, с какво се занимава, обаче ако изобщо се случи разследване, то от, отнема а, години. И ако мога да завърша малко по-положително, вие а, а, някакси се защитавате, вие се оправдавате, мислите си, че ние сме тук, защото ви мразим, но това не е така. Ние ви уважаваме, уважаваме много вашата дейност, уважаваме вашия екип, но искаме да видим конкретни резултати. В края на кращата ние сме Комисията по бюджетен контрол. Колегата Де uh, Благодаря. Благодаря и на господин Кеслер за доклада и обводните думи. Много споделям тезите на колегите, изказали се преди мен, затова няма да се разпростирам. Това, което не виждам в доклада за 2016 е анализ, примерно, съдебните препоръки на ОЛАВ, какво се случва след това – Имаше един такъв документ от септември 2016. Може ли да ни гарантирате, че ще излезете с подобен документ септември-октомври тази година, за да видим какви са последващите дейности къде се получава разминаване между тях и работата на ОЛАФ. После параграфа за Европейската прокуратура. Мисля, че всички се безпокоим за това какво ще се случи с хората, работещи за ОЛАФ. Може ли е, да дадете малко повече прогнози, не само да казвате, ами процесът ще е дълъг и така нататък? Казвате, че е, нали, не е достатъчно сътрудничеството. Особено в момента, в който ще започне да действа Европейската прокуратура. Преди две години имаше таблица за, за персонала, който работи в ОЛАФ. Тогава установихме, че твърде много бългийци е, работят там. Така, поведе се дискусията малко да се промени така географското разпределение на хората, които работят при вас, но сега няма никаква всъщност таблица, която да ни представи такива данни. После, що се отнася до надзорниците и счетоводителите, те са тези, които избират представителната извадка и Олаф в един момент пред, пред, им предостави тази справка, което всъщност би следвало да е ролята на счетоводителите. С това приключихме кръгът от въпроси. Господин генерален директор, давам ви думата. Uh, Благодаря на всички ви. Не се чувствам мразен. Нека уверя всички ви в това най-вече колегата ви депутат, който го каза. Всъщност той отправи много любезни думи към мен. Не се чувствам мразен. Надявам се, че не създавам у вас впечатлението, че се браня. Не бях всъщност агресивен в изказването си. Бях агресивен само по един въпрос, а именно годишния доклад за дейността на надзорния съвет за миналата година, тъй като той съдържа невярна информация. Не става въпрос за това дали се чувствам мразен или не. Става въпрос за това да си говорим истината. А именно че Олаф е съдействал миналата година на надзорния комитет, за да си свърши добре работата. Миналата година всъщност те определиха извадката, която ние им дадохме. според обичайната процедура. Обикновено те определят броя на случаите, до които искат пълен достъп. Обикновено това са 50 до 60 случая. Те определят и състава на извадката. Например, извадка от случаи свързани с тютюневи изделия. И през тази година новият надзорен комитет изиска извадка, която получи. Те определят броя на случаите и състава на извадката. В случая ставаше дума за 30 случая и по-точно за приключили или не, или спрени разследвания срещу служители и членове на институциите. Те определиха състава на извадката, т.е. за какви случаи да става дума, за разследвания срещу служители на парламента или на съвета. Определиха и броя на случаите, именно 30. Ние изпълнихме техните искания през настоящата 2017 година. Същото въжи и за миналогодишната извадка. Те реш... определиха колко случая да им представим, какъв да е съставът на извадката. А разбира се, извадката се съставя на произволен принцип. Тази година новият надзорен комитет отново изиска извадка, която му предоставихме. Изиска и пълен списък на разследванията ни срещу служители и членове на институциите през изминалите три години. Свършихме огромна работа, тъй като ставаше дума за стотици случаи. Предоставихме им този списък, след което те решиха каква извадка искат. Предоставихме им достъп до три случая, по които разследванията са приключили. Те определиха бройката, три случая определиха и състава на извадката, която ние след това направихме. Така че до сега не сме имали проблеми с настоящия надзорен съвет. Мисля, че няма да имаме проблеми и в бъдеще. Между другото, спазваме постановеното в становището на трите правни служби. Няма проблем в момента, но има проблем с доклада, изготвен от предходния надзорен съвет. По въпроса за Европейската прокуратура и в отговор на въпроса на господин Де Йонг и на господин Явор, В доклада ни се съдържа известна информация за политиката, но само известна. Защо? Защото това е доклад за дейността на ОЛАФ в качеството му на независим разследващ орган. Както знаем, ОЛАФ разполага с капацитет и на политическо ниво, но в тази своя функция ОЛАФ не е независим орган. не сме независим самостоятелен орган, разработващ политики. Ние сме служба на комисията при разработването на политики. Затова Олаф и не излиза със специален доклад за политиката. Когато става дума за политика, комисията говори чрез Олаф. Съгласен съм с господин Де Йонг за това, че Европейската прокуратура заслужава много по-задълбочен анализ. Необходими са повече данни, повече разисквания. Трябва по-интензивно да се обмисля този въпрос, но неговото място не е в доклада на Олаф. Комисията е длъжна да направи оценка и да я представи на парламента до месец октомври. Олаф също се включва. И тогава парламентът ще има възможност да проведе обстойни разисквания и с нас. В доклада на Олаф въпросът може само да се упомене. Няма какво повече да направим в този доклад. Господин Явор каза, и аз съм съгласен с него, че Олаф може да внесе значителен принос в качеството си на разработващ политики по отношение на докладите за отделни държави членки. Но отново трябва да ви кажа, че ние сме част от комисията. Можем да внесем своя дял в разработването на политики от страна на полицията, на комисията, извинете, в борбата срещу корупцията, борбата срещу измамите и на ниво доклади за отделни държави членки. Можем да внесем такъв дял и да го правим. Може би бихме могли да сме по-активни Господин Етингер също споделя тази гледна точка. Той високо цени ролята на Олаф по отношение на създаването на ЕПО, както и на ниво разработване на политики от страна на комисията. Господин Етингер ни подкрепя, предоставени много силна подкрепа в качеството ни на орган, участващ и в разработването на политики, което ще подсили тази наша роля в бъдеще. Ще подсили и ролята ни по отношение на докладите за отделни държави. Онова, което е по-важно във връзка с разследванията ни, е, че не можем да подпомогнем комисията при изготвянето на доклади за компетентните органи в държавите членки за това как се справят те в тези области, как си взаимодействат с нас. Ние правим проучвания, което е по-полезно според мен, отколкото да събираме статистически данни за броя разследвания по държави. Капацитетът и нагласите на компетентните органи в държавите членки – с които работим постоянно в борбата срещу явленията, по които разследваме, са много различни. Има разлики между държавите членки по отношение на, техните, на тяхната воля, техния капацитет, както и по отношение на нормативните им уредби. Съвсем наскоро в една никак не е маловажна държава членка се промени политиката в тази област, което ще се отрази върху работата на ОЛАФ. Ще докладваме на комисията, която ще предприеме съответните действия. по конкретния случай, който поменахме в началото и по който няма да мога вече да ви докладвам. Днес става дума за случай на митническа измама. Този случай е интересен не сам по себе си, а защото иллюстрира структурните недостатъци на системата на Митническия съюз – както и слабостите на митническото законодателство и законодателството за ДДС. Тези слабости се използват от извършващите измами, което е в огромен ущърп на бюджета ни. Можем да си извлечем полуки от отделни държави на ниво разработване на политики. Ние можем да подпомогнем комисията в това отношение. Вече сме си взаимодействали по този начин с генер... съответните и генерални дирекции, като ГД бюджет или ГД данъчно облагане и митнически съюз. Не мога да си намеря бележките. Господин Фланаган каза, че иска да го успокоя. Да, в крайна сметка нещата се свеждат до доверие. Може би не е достатъчно да ви успокоя само на думи, но мога да ви уверя, че Олаф извършва разследванията си в условия на независимост. Това не се поставя под въпрос от нито една институция или държава членка. Извършваме разследванията си в условия на независимост, както и в съответствие с действащите за работата ни правила. И това е видно по много ниския брой жалби, с които са били сезирани институциите, съдилищата и омбудсманът. Жалби във връзка с наши разследвания. В коридора преди малко ме спря един от колегите ви. Той буквално ме преследваше по коридора, за да ми даде доклад, съдържащ информация за евентуални измами в неговата държава членка. Много от вас правят същото, много граждани правят същото. За съжаление, в немалко такива случаи трябва да кажем, че не можем или не разполагаме с необходимите компетенции за разследване. Мога да ви дам за пример измамите с ДДС, които упоменаха някои ваши колеги, като например верижните измами. Упомена ги господин Ждеховски, който вече не е тук. Бихме искали да разследваме по такива случаи, но, както знаете, държавите членки успорват правомощията на ОЛАФ и на комисията за намеса в тази област. Госпожа Гресле много добре е запозната с въпроса, бе сезиран и съдът. Компетентните органи на държавите членки не си взаимодействат с ОЛАВ по разследванията по измами с ДДС, така че де-факто, ако не де-юре, не можем да се намесим в тези разследвания дори и да твърдим, че имаме правомощия. Този въпрос трябва да бъде уреден на законодателно равнище, ако искате да се намесваме по-активно в тази област. Господин Ждеховски каза, че аз живея в кула от слонова кост. Попитаме защо разследващите ми служители не провеждат пресконференция след приключването на общо 270 те разследвания, които водим годишно. Господин Дали дори докладва, че аз съм докладвал, изнесъл информация за неговия случай. Господин Ждеховски ме обвини, че казвам изрича много думи, без да казвам нищо. Да, служителите в моята прес-служба притежават това умение. Не даваме много информация, но не познавам нито един полицай, който изготвя доклад, изпраща го на прокурора и още преди прокурора да е получил доклада, провежда пресконференция прокурорът не би бил много доволен. Не можем да изпращаме доклади на дисциплинарните органи, на прокуратурите и на други компетентни органи, още преди те да са ги получили да изнасяме информация. Така бихме нарушили закона, не би бил никак доволен прокурорът и нещо, което е още по-важно, бихме упоручили разследването прокурорът не би бил в състояние да го проведе. Би ми се искало да давам по-подробна информация за това, което правя, но се въздържам може би би имало много по-голямо доверие към Олаф, ако можехме да оповестяваме информация за всичко, което правим. Опитваме се да предоставяме такава информация в съответствие с действащото законодателство, като например в годишния доклад за дейността си предоставяме доста информация по отделни случаи. Това е единственото, което можем да направим. Не можем да направим повече и то не защото не искаме да сме прозрачни, а защото има правила за поверителността на информацията по време на разследванията и за защита на данните. По въпроса за изпълнението на препоръките, мога само да добавя, че не сме статистически орган. В ОЛАФ работи един специалист по статистика, който работи като луд защото постоянно преките му ръководители и аз му изискват данни. Ние не сме статистически орган, но бихме приветствали статистическо проучване за изпълнението на препоръките ни, най-вече финансовите такива. Господин Явор упомена и изпълнението на финансовите ни препоръки от страна на комисията. Що се отнася до финансовите препоръки, вярно е, че обикновено излизаме с такива към разходващите генерални дирекции в комисията. Но процесът на изпълнение на тези препоръки се състои на ниво държави членки възстановяването на средства от дружество или от е, отделен стопански субект на средства от бюджета на Европейския съюз е процес, който започва в разходващата генерална дирекция на комисията. Но ако въпросният субект не върне средствата, то трябва да се сезира съдът събирането на средствата става на национално равнище, по силата на национални процедури и на националното законодателство. То се извършва от националните компетентни органи. От следващата година нататък ще получавате информация за решенията за събиране на средства, взети от комисията въз основа на препоръките на ОЛАФ. Обикновено разходващите генерални дирекции на комисията много разчитат на нашите финансови препоръки. Може би не съм отговорил на всички въпроси, но мисля, че говорих достатъчно, за да отекча всички ви. Ще сме на ваше разположение по-нататък. Колегите, които не са получили отговори на своите въпроси, във всички случаи ще имат възможност да ги включат в общ въпросник, който ще изготвим. Ще има и краен срок. За това Благодаря ви много за това, че бяхте тук. Искам да кажа на всички колеги, че нашата задача е да изберем вашия последовател, така че е, благодаря ви за това, че дойдохте. Закривам заседанието. Следващото заседание 26 е юни от 15 часа.